Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, нека да започваме. Може би към нас ще се присъединят и други колеги малко по-късно, но за сега трябва да започнем в този състав. Точка 13 от дневния ред от заседанието на комисията ИТРЕ. Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите. Или ТЕТИП. Разглеждане на проектостановището. Докладчик по становище. Както знаете, ТЕТИП е споразумение, което се договаря в момента между САЩ и Европейския съюз. него има три основни елемента. Достъп до пазара, подобряване на регулаторното сътрудничество във връзка с задаването на международните стандарти. Това са три основни въпроса. Регулаторно сътрудничество, стандарти и достъп до пазара. Преговорите започнаха през юли 2013 година, т.е. те тъкат вече 18-19 месеца. 8 кръга на преговорите имаше, следващия предстои през април. Последния се проведе в началото на февруари в Брюксел. Комисията по международна търговия поиска разрешение да изготви доклад под надслов препоръки на Европейския парламент към Европейската комисия за преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. Затова е важно ние да направим явно нашето становище. Аз съвсем накратко, да кажем за 5 минути, ще ви представя становището, което съм изготвил от името на нашата комисия. След това ще помоля докладчиците в сянка в рамките на 3 минути да се изкажат. Ще дам думата и на всеки, който проявява интерес за кратък коментар от минута 2. Ще чуем мнението становището и препоръките на Европейската комисия. Разполагаме с около 50 минути за дискусия. Това са изключително важни преговори. Излишъка в търговията на Европейския съюз днес е към 225 милиарда евро, което означава, че Европейския съюз има излишък. Повечето хора са съгласни, че ползите от ТТИП ще бъдат по-големи за Европейския съюз, отколкото за САЩ, това означава около милиард евро годишно допълнително. Ние се нуждаем от подобен стимул в економиката, която е в застой. Не в криза, но в застой. А това е изключително опасно. Най-големите бариери за свободната търговия не са митата. Това е изключително важно. Те са сравнително малка пречка. Липсата на стандартизация, сертифицирането на продуктите и техническата хармонизация са основните проблеми. Те са изключително важни за малките и средни предприятия и очевидно защо. Често се опитваме да избегнем дублирането, което в случая за малките и средни предприятия е от е изключително значение. Альтернативата, която имаме пред нас, е да приемаме правила, които идват извън Европейския съюз, т.е. от САЩ. А може би не и от САЩ. Можем да приемем правилата на Китай или на Южна Америка. И това може да се случи. Та възниква въпроса. Искаме да приемаме стандартите на другите или сами ние сами да ги изготвяме. Страхуваме се да не загубим високата степен на закрила, която има в Европейския съюз за потребителите и за околната среда. Това също е важна причина ние да създаваме стандартите, а не да приемаме тези на другите. Това въжи особено за индустриалната политика. В общи линии, най-важни са малките и средни предприятия. Това е споменато и в доклада. По отношение на научната и развойна дейност, нещата стоят по-добре, тъй като от десетилетия вече сътрудничим с американските ни партньори в това отношение. Правата за защита на интелектуалната собственост също са много важни. Енергетиката също – Виждам, че разполагам с още две минути. Та, по въпросите на енергетиката. Би било чудесно, ако Европейската комисия включи специална глава в ТЕТИП за енергетиката. Това е искане, което отправяме. Надяваме се, че ще може да го приемете. И по-специално свободна търговия на газ и гориво. По време на преговорите енергийната политика ще бъде обсъждана. И ние трябва да заявим, че ниските цени на горивото в САЩ и високите цени на горивата в Европа са важно предизвикателство за нашата енергетика и по-специално за химическата промишленост. Природния газ и шистовия газ от химическа гледна точка са едно и също нещо. Трябва да разгледаме и въпроса за тарифите на въглеродния диоксид. Ние сме предвидили възможно най-дългия период на въвеждане на тези тарифи за нашата индустрия – за да може да влезе в сила и те тип. Трябва да се вземат предвид и равнищата на емисии на въглероден диоксид. Тези равнища са различни в Европейския съюз и САЩ. Ще водим преговори в Париж след няколко месеца по въпроса. Тези преговори са изключително важни за конкурентоспособността на нашата индустрия и на малките и средни предприятия в Европа. И накрая, обществените поръчки, качеството на услугите също са много важни. Трябва да си сътрудничим и в областта на политиката за космоса. Това означава много предимства, както за нас, така и за партньорите ни отвъд Атлантика. Сега бих искал да дам думата на докладчиците в сянка, за да чуем и тяхното мнение. Госпожа Тоя от Социалистите и Демократите. Тук ли е госпожа Тоя? Mi hanno cambiato di posto <laughs> semplicemente. Eh, да, тук съм, господин председател. Благодаря ви. Благодаря за това пълно, изчерпателно изложение, макар избито. Вие изложихте основните аспекти има изготвен проекто становище. Мисля, че вътре са включени всички важни елементи. Разбира се, те подлежат на допълнително задълбочаване и обсъждане от нашата група. Ще продължим нашата работа в тази посока. Нека да направя само няколко предварителни коментара. Трансатлантическото партньорство е предмет на много важни преговори, които могат да доведат до развитие на търговския обмен, което е било в полза на европейските производители. Така че тази насока трябва да се доразработи. А какви ще са, какво ще е въздействието върху средните и малки предприятия? Това е много а, важно. Много а, държави а, членки разполагат с а, много средни или малки предприятия. А, още нещо, а, по което трябва допълнително да се работи и ще направим препоръки в този аспект. комуникационните, информационните технологии Европа се стреми към значителна резултатност в тази сфера, работи и по интелектуалната собственост, свързана с тези технологии. За нас това е изключително важен аспект. Още нещо, главата върху енергетиката. Тук също трябва добре да претеглим аргументите за и против предимствата и недостатъците. Не трябва да имаме загуби от прекалено ниски енергийни разходи. Също така трябва да се обсъди въпросът и с альтернативните източници на енергията. Също трябва да докажем нашия капацитет, нашите възможности. Също така стандартите, свързани с качеството, с защита на потребителите. Именно в тази светлина ще продължим работа. Благодаря ви. Господин Месер Шмидт е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Поздравления за добрата работа по изготвянето на проектостановището. Съгласен съм в общи линии изказаното от вас. Имам няколко коментара или по-скоро подобрения, предложения за допълнителни подобрения на становището. Точка 5. Мисля, че тук е важно в оценката на въздействието да се посочи, че трябва да се извършва последваща такава. Смятам, че има много повече смисъл оценките на въздействието да се изготвят след като бъде въведен даден елемент, за да може да имаме представа за последствията. На второ място, една от а, точките, която беше обсъждана по време на европейската кампания, беше изграждането на а, единен цифров пазар. Смятам, че е разумно това да има разширено приложение, включително и за трансатлантическото партньорство, т.е. и там да включим цифровия пазар. Смятам, че би било добре това да се посочи в становището. Нашата комисия се занимава с специалните нужди на малките и средни предприятия – затова трябва да подчертаем потенциала на този индустриален сектор. Може да обърнем внимание на последствията върху индустрията, върху цените за потребителите, върху научната и развойна дейност. Трябва да имаме позоваване на това в становището, за да се включи в доклада. И накрая, господин председател. Във връзка с енергийната сигурност смятам, че е важно да се упомене, че целта на трансатлантическото партньорство не е да се започне дискусия за енергийния микс на различните държави или на двата партньора Европейския съюз и САЩ. Не трябва да се създават пречки нито за Европейския съюз, нито за САЩ да, да могат да определят какви енергийни източници желаят да използват. Нормално е всеки да има своя гледна точка. САЩ има е почти 100% независима от раздробяване на енергийния пазар, докато Европейския съюз е много чувствителен от политическа гледна точка в това отношение. Така че е, нека е, да не променяме нещата посредством трансатлантическото партньорство. Както и вие казахте, едно от нещата, които бихме могли да използваме, за да може да излечем економиката от рецесията и да я върнем по пътя на растежа, е именно това партньорство. За това ви благодаря. Екаре ще работят с вас с удоволствие. Госпожа Корик Теличка от АОДЕ. Uh, uh, Господин, извинете първо бих искал да ви благодаря е, и аз за проекта и особено за духа, за тона. Е, Алде определено подкрепя това. Самата е, идея за това споразумение е добра, положителна, но има редица въпроси, които остават за договаряне. Те са деликатни, чувствителни теми и каквото и да е, ще работим по тях, но ТТИП е, споразумението е една възможност, която няма прецедент в економическите и търговски отношения между САЩ и ЕС. Така че е, аз наистина оценявам усилията ви и подкрепя, имате подкрепата на Алде. Да подчертая едно-две неща от тези, които вие споменахте, може да добавя нещо. Според мен има е, няко... Вие направихте съвсем е, основателни коментари по някои от е, аспектите на това споразумение. Е, наистина трябва да търсим балансиран подход по отношение на митата е, и регулаторните изисквания. Е, също така, ако не по... изработим балансиран подход, това значително ще е, увреди е, конкурентоспособността на Европейския съюз. Така че тук е, по това не може да има съмнение. Това се отнася, господин председател, към някои, до, някои традиционни отрасли, които са важни за европейците. Ще спомена само няколко. Автомобилостроенето определено е, както на крайния продукт, така и на части, на компоненти, е, сложни, е, развити технологични продукти, химически отрасъл, вие подчертахте. Моята колега Ангелика говори за енергийната глава и един от въпросите, които трябва да засегнем в това отношение. Аз само ще допълня няколко штрихи Съгласен съм, Ангелика наистина е, каза това. Е, ще трябва да обърнем особено внимание на малките и средни предприятия, да им заделим отделна глава. Е, но още две важни неща. Първо, в лицето на САЩ ние сме свидетели на действия на скрит протекционизъм. Тоест, ако ние понякога изнасяме, да кажем, трамваи, ще трябва да ги произвеждаме е, е, с стомана, не американска стомана. Това са въпроси, които ще трябва да доизчистим. Е, и последен коментар, свързан с малките и средни предприятия. Те са в гръбнака на нашата економика. Същото въжи и за САЩ. Това са компаниите, които най-много ще се възползват от едно такова споразумение. Но ние трябва да търсим не само една добра спогодба по митата, но и информация, обмен на информация, непрекъснат поток между тях и поток от инвестиции и на там и на сам наистина измененията, които предлагаме са до голяма степен в духа на това, което вие е, предлагате във вашия проект. Благодаря много. Е, да, е, вместихте се чудесно във времето, но наистина съжаляваме, че гласът ви е, все още не е в добра форма. Може би ви боли гърлото. Не можем да ви помогнем обаче. Може би по-добре ще ще бъде да се полекувате няколко дни. Сега от името на зелените. Благодаря, господин председател. Бих искал да спра вниманието ви по 4 пункта, на 4 пункта, които трябва да бъдат заострени според нас. Е, енергийния съюз, е, е, енергийния пазар и сигурността му, това е централна тема. Говорихме по този въпрос и тези сутрин, нищо изненадващо. Тук ТТИП нищо ново няма да предложи. Колкото до шистовия газ, хидравличното разробяване, методите, това са неща, които са открити за дискусии. До някъде те могат да се използват за постигне нашите цели 2020 година ние обръщаме особено внимание на това. Втория въпрос е регуляторното сътрудничество, което е особено важно в е, промишлената област. Ние като парламент е, трябва да направим така, че е, нашето право да вземе решение да не бъде ограничавано по никакъв начин, нашите правомощия при вземане на решение да не бъдат ограничавани. И трет, е въпрос е това са а, публичните а, обществените търг, а, поръчки. Наистина би трябвало да запазим и екологичните и регионалните ни аспект на, на обществените поръчки и да не следваме е, европейск... Е, Съединените щати в това отношение, е, а по-скоро да водим и да, ги, да оказваме натиск върху тях, да следват нашите стандарти в наш економически интерес е да постигнем изгодно споразумение с САЩ, разбира се, и да имаме хармонизирани стандарти, но Европейския съюз би трябвало наистина да има начин за упражняване на контрол, за да знаем каква информация се обменя, например, против нашата воля и коя информация се обменя с с наше съгласие. Това е във връзка с защита на личните данни. Благодаря. Е, Шеник, е, е, представител на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Важно е да припомним тук, какво се случи с Мексико, което имаше споразумение за свободна търговия и в крайна сметка последствията за околната среда бяха много лоши. Всъщност трябва да се видят какви ще бъдат последиците за тази част от света и по отношение на околната среда, има вероятност и да се засили нашата зависимост от изкопаеми енергийни източници. Така че трябва да бъдем особено внимателни и бдителни, защото това споразумение ще доведе до увеличение на разходите и за предприятията, и в административен, административен план. И а, не смятаме, че това е разумно по отношение на американския гигант. Така че трябва да се вземат решения в тази изключително важна сфера. Според нас трябва да се проведе едно демократично допитване до народа, да се приложат принципите на прозрачност, защото става дума за нашето бъдеще. Бихме искали т.е. има стремеж да се промени самия дух на Европейския съюз това, към което се стремим на нашия континент. И е, всичко това се прави е, подмолно. Това е недопустимо. Това е всъщност е, тетип. Това цели този договор. Да се противопостави на демократичните процеси, да се засегне начина на, на, на производство в нашия континент. И то не по волята на народа, а по волята на големите многонационални е, групировки и е, предприятия. Когато те няма да, ако не постигнат е, своите цели, ще пострадат държавите членки, ще се опитват да наложат волята си на гражданите. Проектите, свързани с устойчивия характер и опазването на околната среда, трябва да се имат предвид. Благодаря, господин Борели. Благодаря, господин председател. Що се отнася до ТТИП, нашия подход е, е малко по-различен. Не става дума тук за е, отваряне на европейския пазар. Е, нашият подход е конструктивен. Бихме искали да внесем своя принос, отчитайки мнението на гражданите и на средните и малки предприятия. Говори се много за енергетика, и според нас философията ни трябва да бъде не да се замени зависимостта от Русия с зависимост от САЩ. А, би следвало ефективно да се използва наличния ресурс, да се е, предотврати разхищението на енергия. Важно е да се постави ударението върху научно-изследователската дейност, защото това е аспект, който доста често се пренебреква в Европа. Има голямо разминаване в сферата на енергетиката между позициите на САЩ и на Европейския съюз. Средните и малки предприятия според допитване се показва, че включените, изложените резултати не отразяват реалната ситуация. Затова се налага оценка на въздействието, като се използват различни инструменти. Благодаря много. Сега нека да преминем към другите колеги. Две минути максимум на изказване. Тъй като до сега изслушвахме докладчиците в сянка. И както спомена господин Тедичка, сега ще се изкаже колега. Е, Благодаря, както мой колега Павел Даличка каза, ние подкрепяме е, съставеното от вас становище, господин председател. Смятаме, че е важно да излезем с едно силно становище от е, нашите комисия и да намерим компромис, който да има широка подкрепа, за да пратим силен сигнал към, за, за следващите преговори. Е, важно за нас е да, се, е, да има едно балансирано становище и да се е, се съсредоточим върху общо е, е, приети въпроси, да останем в е, рамките на нашите компетенции. По отношение на е, ТИТИП е, и предложенията свързани с е, енергийния съюз и енергийната е, сигурност, стратегията за енергийна сигурност, за нас е важно да е, се гарантира конкурентоспособност, прозрачност за енергийния сектор в ЕС. Е, и разбира се е, достъпни цени, е, но и високи е, екологични стандарти. Господин председател, ние смятаме, че доклада общо е, взето е много балансиран. Разбира се, някои от темите трябва да бъдат по-добре подчертани, като например това, че ТТИП трябва да създаде новаторски климат, който да насърчава а, новаторството и инвестициите, инвестиции в новаторство. И а, накрая, както споменахте съвсем уместно, а, малките и средни предприятия са гръбнака на економиката и трябва да сме сигурни, че те получават необходимата подкрепа, не биват оставени а, на произвол на съдбата. Това е много важно за нас. Благодаря, гос... колегата Хекмарк. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика също така. Мисля, че е, чудесен е текста е, и е, това, което можем да направим е само да заострим смисъла тук и там. Преди всичко трябва да се каже ясно, че за европейската економика едва ли има, т.е. няма по-интересна, по-привлекателна възможност, освен, това, да, освен да се съживи европейското е, производство и европейската промишленост чрез е, трансатлантическия пазар. Глобалната економика е извън Европейския съюз е, е, е много по-важна, глобалният пазар е много по-голям от европейския, така че не бива да го пренебрегваме в никакъв случай. Е, трансатлантическия пазар е, е, всъщност е, намира между двете най-крупни економики, които се основават на, на познанието. Имам предвид цифровата економика, информационно-технологичните и комуникационни технологии. Всичко това изисква да вървим ръка за ръка с нашите партньори. Разбира се, важно е да се спомене и конкуренцията, нивото на конкуренция, защото в едни, при едни обстоятелства, когато други изследи в света се конкурират за снижаване на стандартите, важно е Европейски съюз и ЕС да се обединят, да обединят усилията си за поддържане на едни високи стандарти дейности във всички сфери, е, във всички сфери, които е, подпомагат растежа, но и също така напредналите е, авангардни технологии. Мисля, че е важно да подчертаем значението на европейската промишленост, но и от гледна точка на областите и правомощите, които имам нашите комисии. Благодаря. Госпожа Ернст е следващата, която ще говори. Благодаря. По принцип, е, трябва да кажа, че е, нямаме е, нищо против споразумение за свободна търговия, но ТТИП е нещо повече от това. Е, например, е, регулаторна е, и законодателна последователност. Това е много важно за демократичното пространство. Ето защо трябва да има някакви гаранции, че световните стандарти за околната среда, за климата не трябва да бъдат занижени. Тоест да не се реши нещо в парламентите, което ще доведе именно до такова задишаване на стандартите. Това е първия въпрос, е, който е, е, ни излежа проблематичен. Втория е защита на инвестициите е, наистина трябва да имаме съответната клауза в това споразумение, което 4,7 милиарда се е, е печалбата на енергийни е, компании в е, Аржентина 52 е, такива случаи са е, за е, замърсяване на околната среда на крупни компании са е, отнесени са е, дадени под съд. Е, тоест не трябва да създаваме някакви, някаква нова комисия, но трябва да има някаква институция, инстанция, която да решава подобни спорове. Е, въпроса с шистовия газ, с фрактирането, всички това трябва да имаме гаранции, че това, което си е поставил като цел Европейски съюз, трябва да бъде постигнато по отношение на климата, енергийната ефективност, пестенето на е, е, електроенергия. Но ако останем, ако останем в областта на е, енергетиката, все още не ни е ясно какво точно се обсъжда в рамките на това споразумение и бихме искали да има повече прозрачност. Благодаря за НАТО. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с това, което казахте. Това е споразумение, е възможност за Европейския съюз и за държавите членки. ако не се сключи такова споразумение, това би било риск за Европейския е, съюз. Е, ние ще бъдем, е, бихме били изключени от споразумение за свободна търговия с този значим партньор Съединените Американски щати. Европейския съюз внася 50% от необходимата енергия Така че в всички случаи ние трябва да внасяме газ, изкопаеми енергийни източници, нефт. В противен случай нашата индустрия няма да може да работи. И след като се отвори пазара, след като е отворен пазара, какво ще внасяме от САЩ? Изкопаеми енергийни е, източници, съответно това ще допринесе за спестяване на енергия и развитие на альтернативни енергийни източници. Битумни пясъци или метан от внос от тази или друга страна, в крайна сметка това, което определящо е цената като се има предвид, разбира се, и целта, която се преследва с подобно закупуване на енергия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Споделям съдържанието на това проекто становище което сте изготвили, но искам да го допълня с два елемента. Първо в общата част, както и в политически индустриален аспект. И силно енергоемките сектори. Стана дума също така и за обществените поръчки. Първо, разликата между американските и европейските цени, според мен би трябвало суровините да се включат тук, защото това е ключов елемент от индустриалната политика. И смятам, че в това споразумение, което трябва да подкрепим, и аз го подкрепям с двете ръце, но смятам, че тук трябва да се подчертае значението на суровините а, пада на цените има определящо значение и а, тук политиката на САЩ е сходна с нашата а, по отношение на монопола, който тук се държи от Китай. А още един аспект, който искам да подчертая, обществените поръчки, достъпа до пазара на технологии, далеко съобщителната техника. Тук би трябвало да се подчертае принципа на реципрочност. Това би ни осигурило по-големи гаранции за средните и малки предприятия. А ако те не отворят пазара си, и ние няма да отворим нашия. комисаря. от представи един текст, според който не могат да участват някои от държавите в тези обществени поръчки и смятам, че този текст наистина е в правилна посока, затова моите бележки са, са толкова значители. Господин Герек, благодаря, господин председател. Искам да споделя два важни елемента, според мен, конкурентоспособността и интелектуалната собственост. Подчертахте, че благодарение на ТТИП ще придобием по-голяма конкурентна способност, но въпросът е доколко ще се засили тази конкурентна способност и какво ще бъде въздействието от това върху индустрията. До този момент се забелязва делокализиран мощности, близкия далечния изток най-вече а, сега, може би, това ще стане факт и за нашите приятели отвъд Атлантическия океан. А, различни предприятия, като БАЕСЕФ, започва да инвестира там, а, да изгражда заводи и това ще доведе до засилване на безработицата на територията на Европейския съюз. Така че трябва да се осъществи задълбочен, подробен анализ във всички сфери, във всички отрасли на индустрията. Всичко, що се отнася до металургията, машиностроителни маш, машиностроене, енергетика, всичко това трябва внимателно да бъде анализирано. Що се отнася до интелектуалната собственост, е, американците имат патентно право, което е, включва някои елементи, които не са включени в нашето право. Е, например, компютърните програми там са патентовани и в бъдеще това може да създаде сериозни проблеми за нашите средни и малки предприятия. Защото ако е обща наша, разполагаме с обща патентна система, без да сме обмислили добре нещата, това ще е в наша вреда. Благодаря, госпожа Компулант. Uh, I think, uh, as... Благодаря ви. Аз мисля, че трябва да има едно допълнение от парламентарната комисия ИТРЕ. Има много примери за компании, които се опитват да продават своите продукти в САЩ и където стандартите са почти същите. Говоря за стандартите по отношение на качеството и сигурността. Всички искаме да имаме добро качество и процедура по сертифициране, но ако има разминаване на стандартите, това води до допълнителни разходи. Допълнителни разходи заради тези технически а, регулации трябва да се въведе двойно изпитване. Изпитване в Европейския съюз, а след това и в САЩ това би представлявало 20% увеличаване на цената на продуктите, продавани в Европейския съюз. Затова, може би, е, бихте могли, господин председател, да включите нещо в това отношение в проекто становището. Пожелавам успех на докладчика и докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще напишете нещо разумно за енергийната политика. Пожелавам ви и успех по третата част, която прочетох. Надявам се, че ще има публична подкрепа за енергийните доставки. Това е голямо предизвикателство за Европейския съюз. Ще ви представя конкретните си предложения по-късно. Благодаря, госпожа Рибацка. По pierwsze gratuluję Благодаря, господин председател. Първо да ви поздравя за това становище. Имам и една обща бележка. Преговорите по ТИТИП изискват е, повече прозрачност. Информационното пространство не понася вакуум ако няма е, субстанция, ако няма е, факти, е, се явяват слуховете. И точно това се случва с ТТИП, защото хората все повече се притесняват, е, обществеността е, се тревожи, защото е, ТТИП се сравнява с акта. Е, това вече е проблематично. Е, сега разработ развитието на информационно-технологичните технологии означава набиране все повече е, е, на все повече данни и е, данни са все повече все, по, все по-широк диапазон. Това американците са склонни да накърняват е, неприкосновеността на личните данни. Така че как, какво да направим, за да гарантираме това да не се случва? колкото до правата на интелектуална собственост, тук стандартизацията ще е трудна, тъй като американците е, имат различен поглед върху този въпрос от европейците и ще имат, бъдат разнаш. А сега госпожа Дел Кастилио, Вера Дел Кастилио. Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че това споразумение създава уникални възможности за развитие, за създаване на работни места и е в полза и на европейските и на американските граждани. То може да доведе до истински економически бум. Но в политическата и економическата сфера Има два основни момента. Трябва да спазим принципите за читане на правото и свободата в този текст, защото търговски аспект не е единствен тук. Трябва, освен това, да бъдем достатъчно амбициозни, но и реалистични и да си дадем сметка, че не изграждаме е, е, една държава, е, е, Обединени Европейски щати. Не, тук става дума за едно споразумение за свободна търговия и това е една първа крачка в тази амбициозна посока. И какво можем да установим тук? Установяваме, че темата за енергетиката все още не е част от ядката на този документ. Създаваме отделна глава за енергетиката, а какво можем да кажем за дигиталния сектор. Тук нищо не се говори за цифровите технологии, така че трябва да се съсредоточим върху действителния предмет на това споразумение. сроковете са съвсем ясни и за САЩ този срок не надхвърля сегашния мандат на президента Обама. И смятам, че суровините, енергетиката, които обсъждаме, с едно, но смятам, че много сме изостанали. Не се говори за цифровизация също. И след осмия кръг от преговори, докъде сме стигнали? Какво можем да постигнем реално, върху какво да се съсредоточим. Споразумение за свободна търговия не спира до тук, така че ако искате да спазим този срок, трябва доста да побързаме. Това ще бъде от полза за средните малки предприятия и тук и там. Благодаря. А... Благодаря ви, господин председател. Аз също гледам с положително око на вашия доклад, както и на препоръките, които правите за трансатлантическото партньорство. Има обаче елемент на войната на пропагандата, като в случая с Украина и Русия. Русия води силна пропагандна кампания – Същото се отнася и за трансатлантическото партньорство и отражението му в медиите. Липсва информация сред обществеността за това партньорство. Важно е хората да се запознаят с проучванията за последствията на трансатлантическото партньорство върху трудовия пазар, нанотехнологиите, финансовите услуги и така нататък. Това е единственото оръжие, което можем да използваме в тази пропагандна война. Необходимо е да се подготвим добре в рамките на този проект – ако той бъде успешен, ще доведе до създаването на хиляди работни места и до увеличаване на продажбите. Това са положителни последствия, но хората продължават да разпространяват отрицателна информация за проекта, както се случва и в случая с Украина и Русия. Господин Рил. Благодаря. Ще бъда кратък. Този проект и съществуваща възможност за създаване на значителен пазар за европейските предприятия и възможност за работни места, за младежите Наистина това е уникален шанс. Има проблеми, разбира се, те трябва да бъдат разрешени, но за Европа това е голям, голяма възможност, голям шанс. Разбира се, не можем да приемем едни и същи общи стандарти във всички сфери на дейност. Ако се казва, че е, ще фрагментира пазара е, това споразумение, е, в крайна сметка всяка държава взима решение за това. Не трябва да се генерализират подобни проблеми. И наистина е по-добре да отбележим какви проблеми съществуват, да ги решим, но в никакъв случай не трябва да пропускаме тази възможност. Комисията. Yes, thank you very much uh, for... Благодаря ви за това, че ни давате възможност и ние да вземем думата в настоящия дебат. Много от евродепутатите упоменаха графика за постигане на споразумение. В този контекст бих искал да ви представя актуална информация. Както най-вероятно знаете, осмия кръг от преговорите протече в седмицата, започваща на 2 февруари. И а, на 20 април ще започне следващия кръг от преговори в САЩ. От страна на Европейския съюз сме решени през 2015 година да постигнем колкото се може по-голям успех. Разбира се, той трябва да бъде балансиран и в рамките на мандата, който сме получили за преговорите. Надяваме се, че е, САЩ ще могат да осигурят необходимото законодателство в областта на търговията през следващите няколко месеца, което от своя страна ще позволи сключването на транс-тихоокеанското споразумение. Това е много важен елемент, който ще позволи а, на преговорите по трансатлантическото партньорство да навлядат в решаваща фаза. Нашата крайна цел е да имаме амбициозно и балансирано споразумение. Както много от вас упоменаха този след обед, това е, е възможност, която не трябва да пропускаме. Смятаме, господин председател, че във вашето становище се поставя акцента върху редица проблеми, които и според нас са важни, например енергетиката, индустриалния сектор, малките и средни предприятия и обществените поръчки. Във връзка с енергетиката, тъй като този момент беше коментиран от колегите, позволете ми аз да кажа нещо. Опитваме се да включим глава енергетика в преговорите. И в отговор на казаното на господин Таяни, който постави акцента върху суровините, бих искал да кажа, че акцента се поставя върху енергетиката, но всъщност ние говорим за енергетика и суровини. Още от самото начало е важно да а, знаем за какво не са тези преговори те не са, не се отнася до суверенното право да се е, експлуатират едни или други природни ресурси. Тук не става въпрос за вземане на решение относно енергийния микс на дадена държава. Тук става въпрос за едно суверенно решение, а именно след като това суверенно решение бъде взето, трябва да се гарантира липсата на дискриминация – на а, операторите от Европейския съюз. Те също трябва да имат достъп до съответните а, ресурси. В момента обсъждаме и ограниченията а, за достъпа до суров петрол и природен газ в САЩ. В областта на енергетиката се опитваме да подобрим и диверсификацията чух е, един от вас, който каза, че не трябва независимостта от Русия да се замести с зависимост от САЩ. Не, това е целта. Бихме искали да диверсифицираме източниците си, което от своя страна ще увеличи енергийната ни сигурност. Вие, господин председател, както и някои от колегите, упоменаха разликата в цената, която съществува от двете страни на океана цената на енер... енергията. Ако включим глава енергетика, ще може да решим част от проблема. Няма да решим целият проблем, защото той зависи от редица решения, които трябва да се вземат на равнище Европейски съюз. Бих искал да успокоя тези от вас, които подчертаха значението на включването на възобновяемите енергийни източници. В главата енергетика няма да се ограничим само до изкопаемите горива и до горивата като цяло. Ще включим и възобновяемите енергийни източници в контекста на целите на енергийната ефективност. Малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика, господин председател, и те са гръбнака и на американската такава. За първи път в рамките на търговските преговори сме решили да се изготви специална глава за малките и средни предприятия. Целта е най-напред малките и средни предприятия да разполагат с необходимата информация, за да могат да се възползват от тази възможност и също времено те да са запознати с всички разпоредби в споразумението. По отношение на индустриалния сектор, мисля, че много от вас правилно поставиха акцента върху някои браншове. Упоменахте автомобилостроенето, химическата промишленост. Това са все индустриални браншове, които ще бъдат обект на отделни глави в трансатлантическото партньорство. И накрая, господин председател, съгласни сме с а, акцента, който сте поставили върху обществените поръчки. Това е изключително важна за нас тема. Тя е в сърцевината на преговорите Идеята ни е да се осигури добър достъп до пазара на обществените поръчки в САЩ. Искаме да преодолеем сега съществуващите трудности, които са породени от регулаторната рамка на САЩ. Регулаторна рамка на федерално и държавно равнище. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, казва председателя. Закъсняваме малко но все пак ще си позволя на края на нашата дискусия да подчертая няколко важни неща. Първо, благодаря за изразената подкрепа на повечето от докладчиците в Сянка. Вие подкрепихте общата линия на становището. Очаквам вашите предложения за изменения. Те биха могли да ми бъдат от изключителна полза, защото съм съгласен с повечето от коментарите, които направихте. Темата е важна. Здравейте, тук приветствам с добре дошъл председателя на Ланге на Комисията по международна търговия. Той също отговаря за трансатлантическото партньорство. Та, ние не създаваме някакъв нов етап в момента. Просто трябва да осъзнаем, че в момента водим преговори. Имахме подобни отношения с Япония и, а, и Южна Корея. Но САЩ и Япония а, не са едно и също нещо. Това те се намират в двете различни части на света. Всичко зависи от преговорите. Вие говорите за прозрачност. Пълна прозрачност. Чудесно. Но трябва да се а, разглежда тази прозрачност в рамките на а, преговорите. След всеки кръг от преговори информацията е налична в интернет и е много важно всеки да се запознае с тази информация, защото тя е важна за нашите граждани. На базата на тази информация може да се започне дискусия в отделните региони на Европейския съюз. И в крайна сметка ние решаваме. Защото възникна драматичния въпрос. Кой ще а, гарантира, както каза госпожа Ернс, всичко това? Нашите преговарящи. И накрая ние, евродепутатите, също ще гласуваме. Затова незабавно трябва да започнем диалога с европейските граждани. Някои колеги, като колегата Реу, Манка, Цанонато и другите, също споменаха това. А, те казаха, че имат съмнения. Очевадни са тези съмнения. Някои от вас, колеги, се оплакваха като колегата Ященик. Е Той каза, че има много проблеми с някои елементи от общ характер. Не бихме искали да се стига до социален дъмпинг или дъмпинг в областта на околната среда с Европейския съюз. Това е очевадно. Но тук говорим за преговори. С Отворени, прозрачни, силни преговори. Всичко предстои. А предстои на нас, евродепутатите. Затова нека да не се оплакваме. Просто да започнем цялостна дискусия. По въпросите за конкурентоспособността. Разбира се, че желаем да отворим пазара си, защото очакваме по-ефтина енергетика в политика и по-добра конкурентоспособност. Промяна в цените на горивата. Не можем да спечелим всичко за правата на интелектуална а, собственост. Много ще ни бъде трудно в това отношение, както каза госпожа Гробарска. Много трудности има в това отношение. Представителя на Европейската комисия заяви, че една от най-важните теми са обществените поръчки. Разбира се, не можем да се съгласим с сегашното положение. САЩ затваря търговете си за нашите европейски предприятия. Така че предстои ни решаването на много проблеми, още много кръгове на преговори и, както правилно посочихте, края на 2016 година е крайната дата за нашите американски партньори. Тогава ще приключи мандата на Обама. Нашията крайна дата, за съжаление обаче, е 2018 година, защото тогава изтича нашия мандат. Така че имаме много време. Е, нека да не прибързваме преговорите. Нашата отвореност към САЩ може да ни помогне. но не трябва да прибързваме. Трябва да вървим последователно и съм сигурен, че в крайна сметка трансатлантическото партньорство ще бъде успех и за двете страни, и за Европа, и за САЩ. Благодаря ви за днешната дискусия. Беше чудесно да чуя вашите коментари и вашите опасения, да чуя по кои точки не сте съгласни. Беше важна тази дискусия както за преговарящите, така и за Европейската комисия. Нашето становище трябва да бъде изготвено колкото се може по-бързо. Крайният срок за внасяне на изменените 27 февруари 12 часа. Това е тази седмица. Моля ви, изпратете ми измененията си. Те са изключително важни за изготвянето на проекто становището. Уважаеми колеги, сега бих искал да поканя тук петимата оратори в рамките на нашето изслушване. Европейския парламент ще проведе дискусия за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите днес и след обед. Това е следващата точка в дневния ни ред, точка номер 14. може би трябва да кажа точка 16, да разгледаме първо точка 16, защото може би не всички ще останете до края. На 23 март е следващата ни среща тук в Брюксел и на 24 март също. На 23 март сутрин, след обед и на 24 март ще имаме сутрешно и следобедно заседание. Сега се връщам обратно към публичното ни изслушване във връзка с Антатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. Приветствено добре дошли нашите гости и разбира се колегата от Парламентарната комисия по международна търговия, а именно нейният председател господин Ланге. Позволете ми в началото на нашето изслушване да кажа няколко думи. Uh, Тук пред мен има толкова много документи и листа, че се пообърках. А, изказването на председателите. Не, не, това ми трябва. А, напротив, точно от това се нуждаех. Just finished our discussion on... Така. Приключихме дискусията си по проекто становището на ИТРЕ за трансатлантическото партньорство. Дискусията се нажежи много в Европейския съюз напоследък. Виждаме все повече възражения срещу трансатлантическото партньорство. Трябва да сме наясно с това. Ако е, твърдо вярваме в успеха на това партньорство и положителните последствия от него. Всички ние трябва да поемем нашата част от отговорността. Аз усещам как се развиват нещата в моята държава. Всяка провеждана на темата дискусия става все по-нажежена и нажежена. Тук не говорим само за идеология, а за реални факти. Хората биха искали да чуят само идеологическата част на всички документи и преговори. Нека да променим случващото се. Нека да променим идеологичните възражения и да ги превърнем в реална дискусия. Това е основната цел на днешното изслушване. Това е от мен. Сега ще дам думата на колегата от Парламентарна комисия Международна търговия за кратко изказване, защото позакъсняваме. Заповядай, Бернт. Благодаря за милите думи. Казва господин Ланге, ще бъда наистина кратък. Смятам, че изслушването се провежда съвсем на време. тук що говорихме за становище във връзка с резолюция, която изготвяме. В нашата комисия проведохме подобна на вашата дискусия. Затова сега е важно да помислим за случващото се на преговорите през последната година и половина, да помислим каква е настоящата позиция на Европейския парламент и да помислим какъв мандат да дадем на нашите преговарящи. Несъмнено, аз съм напълно убеден, че трансатлантическото партньорство е в интерес на реиндустриализацията на Европа. Ние желаем да получим тези 20% от брутния вътрешен продукт през 2020 година и за това трябва да усъвършенстваме инструментите си в различните политики, за да можем да постигнем тази цел. Затова провеждаме изслушване във връзка с темите в трансатлантическото партньорство, които са в правомощията на ИТРЕ. Останалите парламентарни комисии постъпват по същия начин. 14 комисии в момента изготвят становище. 14. Мисля, че това се случва за първи път в историята на Европейския парламент. Точките, които ще се разглеждат днес в рамките на изслушването, са релевантни за реиндустриализацията на Европа, тъй като засягат енергийната сигурност, стандартите свързани с качеството. А за нас би било интересно да насочи вниманието си към малките и средни предприятия. В проекто резолюцията съм посветил специална глава за малките и средни предприятия, защото те трябва да се възползват от трансатлантическото партньорство, от по-доброто законотворчество, от взаимното признаване на стандартите и от наличната информация. Така в трансатлантическото партньорство ще се защити принципа да помислим първо за малките. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Сега с нетърпение очаквам да чуя експертите, които са на ни на гости. Благодаря, казва председателя. Първият кръг от дискусии ще бъде председателстван от мен, а втория кръг от председателя на парламентарна комисия Международна търговия. 14 становища казахте вие. Ще приемете ли на сериозно нашето становище от ИТРЕ в такъв случай? Това е въпросът ми. Първият ми въпрос към вас. Отговор разбира се, разбира се. Защото винаги се казва разбира се, но. Този път няма но. Добре, нека да преминем към дискусията. Бих искал да поканя господин Павел Олехнович, който е председател на борда на директорите на централните партньори в областта на енергийната политика. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. А, okay, something happened. Sorry for that. А, нещо се случи. Не знам какво, извинявам се. Микрофонът ми изгасна. Благодаря ви за поканата и за възможността да говоря от името на нашата организация СЕЕП. В нея участват компании от Европейския съюз, ние проявяваме голям интерес към преговорите по трансатлантическото партньорство. В общи линии подкрепяме идеята за трансатлантическо партньорство. То ще доведе до повече инвестиции и до създаването на нови работни места. Виждаме обаче различия между економическите сектори в Европейския съюз. Аз съм оптимист и е, съм сигурен, че ще се стигне до е, положителни последствия за Европейския съюз. Но Европейския съюз трябва да осъзнае, че проблемите, свързани с трансатлантическото партньорство, трябва да се включат в две различни категории. Едната категория включва отношенията между Европейския съюз и САЩ, а втората категория включва самите нас, т.е. самият Европейски съюз и а, неговата законодателна рамка. Какви са нашите нужди? Ще наблегна на тях. Необходимо е да засилим енергийната си сигурност, като се даде възможност за развитието на интензивна енергийна политика в Европейския съюз. Днес наблюдаваме динамично развитие на химическата промишленост в САЩ, благодарение на ниските енергийни цени и на ниските цени на петрола. Както виждате на тази карта, на следващия слайд, който ви представим, индустрията в САЩ получава 30% от инвестициите в индустриалния сектор в САЩ идват от Европа. Осъзнаваме, че по-низките цени на суровините и на горивата са причина за това. В САЩ имат достъп до по-ефтини енергийни ресурси има по-малко данъчно облагане и законодателството в областта на околната среда не е толкова силно. Всичко това трябва да бъде взето предвид от Европейския съюз. The e to implement before it can. Какво трябва да направим преди да одобрим трансатлантическото партньорство? В химическата промишленост имаме 6,4% мита върху е, химическите продукти и дериватите. Когато влезе в сила трансатлантическото партньорство, този клан от химическата индустрия трябва да бъде изкоренен в рамките на 5 до 10 години. Какво предлагаме в това отношение? Предлагаме преходния период да бъде 10 години. Трябва да има клауза за двустранни гаранции и всички страни трябва да могат да увеличат митата, в, като посочат причини за тяхното решение. Тези мерки трябва да бъдат задължителни за цялата валидност на трансатлантическото партньорство. Приветстваме информацията, която получихме от Генералната дирекция на Европейската комисия а именно, че регламента РИЧ няма да а, пострада и че САЩ ще трябва да изпълни всички задължения, свързани с регистрацията. Следващия слайд, моля. основните теми, които бяха обект на дискусии по време на предишните избори, а именно емисиите от въглероден диоксид. На този елемент трябва да се гледа като важен економически такъв. Емисиите на въглероден диоксид през 2013 година в САЩ наброяват 16,55 а в Европейския съюз 7,35 тона на глава от населението. Ако знаем, че намаляването на е, 1 тон емисии на въглероден диоксид е към 600 щатски долара, това означава, че американските продукти са много по-ефтини от европейските продукти. И възниква въпроса как да се справим с това различие. Признаваме, че САЩ полагат усилия за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, но е явно, че тези усилия все още не водят до удовлетворителен резултат. regulations. We have to focus. Както казах, ние подкрепяме трансатлантическото партньорство но трябва да се преразгледат някои европейски законодателни актове, за да може да има еднакви възможности за всички и лоялна конкуренция. Това трябва да доведе до по-нататъчно развитие на индустриалните браншове в Европа и до създаването на нови работни места. Изтичането на въглерод, идентифицирането на а, енергетиката трябва и всички цели залегнали в това отношение трябва да бъдат постигнати до 2020 година. Трябва да се изпълнят а, изискванията за ДДС. Наличието на а, подобни списъци трябва да доведе до освобождаването на облагането на емисиите от въглероден диоксид. Някои компании, които вече са в списъка за изтичане на въглерод, не се възползват от а, а, всички предимства в това отношение. Нуждаем се от високо ниво на ефективност, а ползите се наброяват, наброяват 74%. Трябва да има по-интензивна подкрепа от страна на Европейския съюз в това отношение. Трябва да се съсредоточим върху новите и по-ефективни технологии. Така, например, въглишни централи, които надвишават с голям процент ефективността на останалите централи. и това може да се разгледа в контекста на намаляването на въглеродните емисии до 2030 година. И накрая, индустрията в Европейския съюз не се ползва от такива благоприятни условия, от каквито се ползва индустрията в САЩ. Желаем тук в Европа да има нови работни места. Бихме искали да се справим с високата безработица. Трансатлантическото партньорство би трябвало да ни помогне в тези наши усилия. Приканвам положението в енергетиката да бъде а, взето на сериозно, да се а, е, възприемат и нашите предложения за а, тези, които са списъка за изтичане на въглерод. Благодаря. Благодаря ви, господин Олехнович. Сега следващият оратор, господин Мариано Гонзалес Техада. Заповядайте. 10 минути също, ако е, не възразявате. Hola, buenos días a todos y todas. Vengo de, de España, pertenezco a una Добър ден на всички. Аз съм е, от Испания. Представлявам една е, организация, екологична организация. Благодаря за това, че ме е, приехте тук. Първото ми посещение в този парламент е това. Надявам се, че моята презентация ще ви бъде интересна. Преди всичко, Знаете, че е, за 10 минути едва ли ще мога да обясна всичко, което имам да е, кажа. Е, ще се опита максимално информация да ви предам. Ако имате допълнителни въпроси, ще се опитам да отговоря. Okay. Bueno, es unos datos que por lo que he escuchado en el debate previo son bastante ya. Е, ще изложа някои цифри. На Европейският е, съюз е, в 50% от нуждите си енергия зависи от вноса. Става дума за изкопаеми енергийни източници, като нефт, за други източници 70% за природния газ, 80% за нефта. Транспорта е най-големия потребител на енергия. Много уязвим е този е, сектор, защото е зависим от е, нефта който не се произвежда на територията, не се добива на територията на Европейския съюз. Това поставя Европейския съюз в уязвима позиция от 2008 година. Знаете какви бяха условията, економическа, финансова криза, общ процес, включително и геополитически промени необратимо необратими решения на природния баланс в планетата. И тук има две възможни стратегии да се продължи така както в миналото или да се адаптираме, да се приспособим към новите условия, към промените. дали да продължим, както сме действали и в миналото. Да, това е по-лесният отговор, по-лесното решение, но това. Разбира се, това е по-лесно, отколкото да се промени статуквото. За съжаление, Европейския съюз прие първото решение, Business as usual, вместо да се промени потреблението, производството и това, което установяваме, е, че в Европейския съюз се действа така, както и в миналото. И се внася енергия от енергийни източници, които не се произвеждат на територията на Европейския съюз, което е зависимост не е винаги от Русия, но и от други страни, като Канада, да речем. Държави, с които се изключват търговски споразумения. Това са инструментите, на Европейския съюз за достъп до тези енергийни източници. И а, така този принцип а, да се продължи както и в миналото, това е най-простото решение, но то не, това не значи, че не поражда проблеми. Един от тези проблеми е енергийната зависимост. А, независимо от това дали е от Русия, от Канада или от САЩ. Политическия суверенитет на второ място, чрез те тип ще се постигне такъв суверенитет, но това не е вярно. Защото при спор многонационалните или европейски или американски корпорации ще сезират международните арбитражни органи за решаване на споровете. Какво се забелязва в Европейския съюз? Директивата за горивата, която ви е добре позната, доста беше свит тази директива Наистина имаше стремеж за намаляване на емисиите, но търговските преговори подкопаха всички тези ангажименти. По отношение на климата, климатичните промени, а, мисля, че трябва по-скоро да говорим за климатичен хаос, защото а, всички тези промени ще се задълбочават а, в бъдеще им доклад на комисията. И Европейският съюз, в Европейския съюз ще се наблюдава увеличаване на тези емисии. Тези нови енергийни източници са свързани с инвестиции. Освен това, трябва да имаме предвид огромните инвестиции, които се изискват от разработването на нови альтернативни енергийни източници а също така и за и по-скоро за намиране на нови находища на изкопаеми енергийни източници. Но ще дойде момент, в който ще се изчерпат всички тези находища. Ето виждате на тази графика пиковата стойност на нефта от 30 години се използват ни същи методи на добив. Виждате а, а, тази върхова пикова стойност, тя вече е зад нас. Ние сме загърбили тази стойност и а, се спускаме надолу по склона. Да, има и други източници, битумните пясъци или шистовия газ. Това е една много малка, незначителна част от необходимите количества. Така че ако продължим да прилагаме същия модел на потребление, това би било безумно. Може би ще спечелим 15, 20 или 50 години, но проблемите няма да се решат ще продължат промените, въздействието върху климата. И а, така, в заключение, а, да, чух какво се казва за енергийната независимост на САЩ, но последните данни, с които разполагаме, тук става дума а, за проучване, публикуване в списание Nature – тук се става ясно, че всичко, което е представено, само прогнозни проучвания не почиват всичко това на някакви научни данни. На Goldman Sachs тези проучвания добре известна е тази фирма с Primes и всичко, което се случи там и в Гърция. И всъщност това е само един мехур финансов балон, който се надува, но от това няма никаква полза. Тук е представено едно ново проучване – на един експерт по геология, природен газ, от шистов газ. que al final eh, no va a haber tanto petróleo ni va a tanta energía como hemos tenido hasta el momento. Uh, y и тук как, за фракинга нещата не отговарят на реалността. Добре, имам още една минута. Благодаря ви за това. Благодаря за тази щедрост. И така, в заключение искам да кажа, да, нефта е ефтина енергия, но търговията му е свързана с много спекулации, е плоте на това и Европейския съюз трябва да се адаптира към тази ситуация, да намали енергийното потребление, какво може да се направи в тази посока и в производствената сфера, и в транспорта, как да се работи по посока на възобновяемите енергийни източници, как да се премине към агроекологичен модел на земеделие, или избираме този модел, или го прилагаме, или ще влушим, ще продължим да влушаваме ситуацията на планетата и отраженията върху климата. Благодаря. Е, сега ще имате възможност за въпроси, тъй като между 3 и 4 имаше дискусия в комисията ИТРЕ, а сега е време за въпроси. Ако позволите да започна с един въпрос към господин Оликнович за това а, износа на втечнен газ от а, САЩ за Европа. Защото проучванията показват, че САЩ има по-привлекателен пазар е, всъщност е, от Азия и е, може би за такъв течен газ по-добър пазар ще има в Китай, а не в Европа. Как може да се реши въпроса? Износа за суровия нефт също е проблем за нас, защото в крайна сметка отваряне на пазара е отваряне на пазара. За годин, господин Гонзалес, производство на биогориво и как, как това би се отразило, как ТИТИП би се отразил на това? Както знаете, първото ни поколение биогорива не се оказа особено успешно особено от е, гледна точка е, на непрякото земеползване. Сега готвим е, коригиращо законодателство по отношение на биогоривата и отдръпваме се малко от тази идея. И така че как гледате вие на това, как ще се отрази ТИТИП на производство на биогорива и законодателството свързано с това. Сега давам възможност на за въпроси. Благодаря, господин председател. Честно казано, не ми е много ясно какви са вашите изисквания на вас двамата от ТИТИП за това споразумение. Един от вас спомена въпроса с изнасене на квоти, въглеродни квоти, но какво другия говори за втечение газ? Какви са конкретни изисквания за споразумението, че не трябва да занижаваме митата поради заради конкуренцията в различни части на света или пък трябва да въведем е, някакви конкретни разпоредби за CO2 е, и климата в е, текстовете на споразумението на ТИТИП, колкото до енергийната ефективност, какво означава това? Ние настояваме да има енергийна глава, е, глава за енергетиката е, с устойчиви критерии. Това означава ли, че вие, е, че се стремим да постигнем енергийна ефективност и струнчество в това отношение между САЩ и ЕС. Това трябва ли да се съдържа в споразумението? Тоест въпросът ми е какви са конкретните изисквания, които, какво конкретно трябва да поискаме да се съдържа в споразумението? Е, колегата Кади една минута. Благодаря. Като нашите две, като участващи в двете комисии, проявявам особен интерес. Ние имаме, сме отговорни, ние трябва да изпратим информация към гражданите и по-скоро положителни послания към тях, тъй като се ширят отрицателни слухове. Въпросът е към двамата. Ако не се възползваме от тази възможност, дали всъщност това ще е една от най- силните ни карти, е, каква ще бъде едно от последствията? Е, както каза последния оратор, дори изличането на е, е, шистов газ да не е най-добрата е, възможност, какво друго можем да правим? Да удължаваме и продължаваме е, максимално е, петролопроводите ли? Благодаря. Сега е, бих искала да се върна е, към двата въпроса. Направим впечатление в тези презентации, че всъщност има конкретна глава по енергетиката в е, е, преговорите по ТИТИП. Би било интересно да знаем какво според вас трябва да съдържа тази глава, защото от моя гледна точка ние се опитваме да изравним стандартите и да вдигнем летвата. Трябва да направим така, че да не подкопаваме стандартите. И има интересни възможности, които трябва да използваме. Например, възможности за европейския бизнес, новаторство в областта на екологичните стоки, енергийните технологии, където САЩ е, имат е, страхотни програми е, за научно-изследователска развой на дейност. На как можем да обвържем въпросите за енергийна ефективност с стандарти и да конкретизираме темата. Това, което чуваме е, че трябва да вдигнем ограниченията върху износа на петрол и газ, но енергетиката не се свежда само за петрол и газ. Какво друго трябва да съдържа тази глава? Благодаря. Благодаря. Може би по-добре да опитам господин Лахович на собствения, на общия език. Имам въпрос към вас. Въпросът ми се отнася до преместването, изнасянето на важни химически предприятия от Европейския съюз. Ако митата се сведат до нула или е, спаднат с 60%, тогава производството на химикали в Польша ще изчезне. Не само в Польша, в Европа като цяло е, химическата индустрия ще изчезне. Е, така че да ви попитам как ще се свие всъщност пазара и в резултат на такива действия, колко работни места ще се загубят е, конкретно в химическата промишленост. Е, господин Жадо. Благодаря, господин председател. Изненадаме изказването на представителя на СЕЕП. Много числа има във вашия документ, това е интересно, но а, е, за средствата, с които разполагат вашите членове, няма информация. А, именно те се ползваха за значителни квоти а, и средства по а, тях. А, има данни а, за 1 милион а, средства а, метал а, на а, мощности, дори закрити мощности, но получени квоти. Така че ако може за миналото да подчертая, че европейската климатична политика е от, била от голяма полза за всички тези, които произвеждат много въглероден диоксид, а по енергийния въпрос на трансатлантическото партньорство, целта, афишираната цел е да се стигне до шистовия газ на САЩ. Виждаме председателят прекъсва многократно оратора. Госпожа Благодаря. Въпросът ми е следния. Вие казахте, че трябва да мислим за альтернатива, за възможности, е, спестяване на енергия, по-скоро отколкото внос. Въпросът ми е следния. Как е, е ще се справим с енергоемките производства? Как мислите вие? Какви предложения имате в това отношение? И по принцип, какво ще се съдържа в ТИТИ по отношение на енергийния пазар, пазар на енергия. Е, ще има някаква глава, ще се е, добави, ще се извади, как ще се формулира и как може да е, бъде от полза ТИТИП за, смъ... за, за, за ограничаване на енергиопотреблението. Трябва ли ни ТИТИП, за да покрием нашите нужди от енергия? Нужно ли е такова споразумение по принцип? Е, е, и разбира се, това във връзка с обновяемите енергийни източници. Е, господин Мойса. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да се присъединя към въпрос, който зададе председателя дали е, TTIP ще, е, TTIP ще увеличи енергийната сигурност на Европа, тъй като е, на азиатския пазар има по-голям интерес е, в това отношение. Освен това, САЩ има забрана върху износа на горива от 73-та насам. Е, има ли яснота? Знае ли някой дали се водят е, е, преговори по този въпрос? Защото за американците това е почти табу. Правят изключения за Канада и много малки изключения за Мексика Мексико е, е, по една бартерна сделка за е, суров нефт, суров петрол. Разбира се, съгласен с Джуд Къртен Дарлинг, че енергийната сигурност не се свежда само до внос и износ на газ и е, петрол. Сега господин Мартинес има въпрос. Благодаря, господин председател. Преди малко посочихте с пръст тези, които се съмняват в достоинствата на това споразумение, но всъщност няма това да реши всички наши проблеми. И се обръщам към господин Вич. Да, вие изложихте доста цифри, посочихте и кои ще печелят както и е, емисиите. Говорихте за емисиите е, и тук, и в е, САЩ. Да, стимулирате Европа да ви предостави правата да продължите да замърсявате, но определили ли сте цената на това, което искате и кой ще я плаща? Благодаря, колегата Тошановски. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. До разни обходни смолове. Аз също съм сред тези, които а, смятат, а, възприемат а, това търговско, подчертавам, споразумение като важна крачка а, полза на Европа. Имам а, въпрос към двамата панелисти. Ако не приемем ако не предприемем това отваряне на пазарите, какво ще се случи? Европа ще бъде затворена в сегашните критерии, т.е. ще продължим а, да бъдем зависими от Русия. Това търговско споразумение отваря един голям пазар, включващ носещи нови технологии, премахващ бариери, които затварят Европа. Така че е, бих попитал двамата оратори какво ще се случи, ако не приемем това споразумение. Защото, слушайки аргументите, ние отхвърляме предимствата. Благодаря. Go back to our uh, keynote speakers in this panel discussion. Сега основните оратори, ако обичате да отговорите на въпросите, в какъв порядък ще отговаряте. Имате 5 минути за всички въпроси. За отговори на всички въпроси имате 5 минути. Това е Европейския парламент, нямаме, не разполагаме с много време. много бързо ще говоря, предварително се извиняват преводачите, по биогоривата. Европейския съюз се опита да направи нещо в тази област. Да, казаха ми да говоря по-бавно заради ще казва оратора. Европейския съюз се опита да прокара идеята с биогората, започна така тази а, офанзива преди няколко години, но се установи, че е, не доведе е, това не доведе до особен е, ефект, особено по отношение на смягчаване на парниковия ефект. косвените последствия е, са обезлесяване е, на големи площи и е, други биоетанол, различно от биодизела. Биоетанола може би е нещо, което е по-достъпно в Европейски съюз, но всякакъв вид гориво би довело до потребление на петрол, тъй като говорим за един цялостен селскостопански комплекс. да имаме повече био, по-малко твърдо гориво, Колкото до хидравличното извличане на шистов газ, нямам решение на въпроса. Това, което мога да кажа е, че ако продължим с нашия модел, който се основава върху твърди горива, скоро е, или по-рано или по, е, момент ще се е, ще имаме проблеми. Трябва да се готвим отдалеч за прехода, който ще дойде така или иначе. Е, защото в крайна сметка шистов газ е, означава повече е, сон, сонди. Е, пак няма да ни стига петрол, но ще сме по-подготвени, е, когато се изчерпят е, сегашните запаси е, но това трябва да е се съпътства от мерки за подобряване на енергийната ефективност на е, жилищата, да се компенсира понякъде изчерпването на природен газ в световен мащаб. Когато говорим за тежка индустрия, имаме альтернативен економически модел в Европейския съюз, и ще трябва да видим каква роля ще играе индустрията в това отношение, да кажем след 7 години, ако сега е, разработим нов модел за следващите 5 или 10 години. Ще бъде особено добре, ако е, тази производства са близо до източниците, на енергийните източници, за да не е, се получава е, твърде отдалечаване на производството от източника на от суровината, така да се каже. Е, когато е, говорим за за ТТИП е, САЩ е, имат е, ограничения върху експорта на шистов газ и в тези преговори, доколкото разбирам, ще има натиск да, за достъп до този газ, т.е. да имаме достъп до американския шистов газ. Но ще има ли полза от опитите да се окаже такъв натиск? Ето защо тези преговори са, се оказват малко безсмислени в това отношение. Колкото до обновяемите източници, всички очакват едно търговско споразумение, търговия, която се основава на петрол или природен газ, но всичко това е доста сложно – Е, някой каза тук, че ще продължи, зависимостта ни от Русия ще продължи. Проблема е, че ние не само е, от Русия зависим, зависим от твърдото е, гориво. С, в крайна сметка с тип може да се окажем, че ще зависи повече от САЩ, по-малко от Русия, но след 5-10 години пак ще сме в същото положение. Разбира се, аз мога не мога да сам да предложа решение, можем само общо решение да намерим, но предизвикателства са огромни и трябва да намерим отговор. Това е един от е, приоритетите, който трябва да решаваме. Надявам се, че съм се вместил в времето. Да, не беше твърде зле, казва председателя от гледна точка на време. Сега а, в, господин Литнович, 5 или 5 и половина минути, а, заповядайте. Много въпроси. Нека да започна с а, а, общите бележки ще се опитам да а, е, засегна общо въпроса за ТТИП. Дали да а, е, продължаваме, дали не си губим времето с преговори по този въпрос, дали да не го правим, дали А, е, дали сме добре така както сме. Е, но както виждаме, ние в Европа до голяма степен зависим от един играч е, и от това проистичат е, сериозни проблеми. Е, тоест, твърде много простички отговори има на този въпрос. Трябва да измислим нещо за е, партньорствата между Европейския съюз и е, САЩ, не двустранни, индивидуални е, е, договори. Е, трябва да диверсифицираме, това е ясно, е, но трябва да разработваме и собствено производство. Например, ако имаме е, сериозни е, партньори, можем да го правим, но нямаме такива. Така че трябва да помислим как да променим нещата и да намерим решение, е, за да бъдем е, един добър партньор на другите. Да помислим за новите технологии, повече ефективност, повече нови технологии, които ще ни доведат до положение е, такова, че да бъдем на нивото, да бъдем така достоен партньор за водещите играчи на този пазар. И в това отношение е, да е, отговоря на въпроса за Акселор Метал. Е, метал. Не зная, е, аз като е, ръководител на групата Лотус е, имаме една офшорна програма за е, крупни инвестиции имаме е, е, подкрепа за най- високата най- е, технология в света. Нашата рафинерия сега е, водеща от технологична гледна точка, така че ние ще оцелеем. Не само ще оцелеем, но бихме могли да така, но ние сме в положение да развиваме нататък отношенията с други. И това зависи от местата, по които имаме сравнително преимущество. Ето защо говорим за ТТИП е, търговско споразумение и то а, трябва да подпишем такова не само с САЩ. Мен лично не ме засяга дали ще подпишем такова споразумение с САЩ или с други. Имаме ли други партньори? А, има ли други, от които, е, с които едно такова споразумение било положението за нас? Разбира се, има е, това на различно ниво, с отделни е, държави членки, но не като е, една регионална организация на 27 е, трябва да е, правим така, че да сме заедно, да, бъдем, да си партнираме, да си подпомагаме, подкрепяме там, когато е нужно, където и когато е нужно, да действаме като една организация. Има толкова въпроси, свързани с е, нашата вътрешна организация, е, организация на 27 е, страни. Ние представляваме 11 е, такива, но 11 с Б, чието БВП е една трета от всички останали. По този начин няма да стигнем до никъде. Би трябвало наистина да скъсим тази дистанция защото един Европа ще съществува дълго. Трябва да помислим как да регулираме нещата вътре, за да подобрим положението на, пар... на компаниите, да е, сключваме партньорства и да избягваме индивидуални е, едностранни действия. Това е най-общ въпрос. Трябва да диверсифицираме ако е, внасяме втечнен газ от Америка, бихме могли да подпишем е, съответните договори и да приемем условията. Uh, uh, no detailed questions and answers, but uh, general answer. Uh, Отговорът беше общ, но това беше първата част от нашата дискусия. Благодаря много на панелистите за е, презентациите и за това, че участвахте в тази дискусия по такава важна тема. Обедени сме, че все още остават много е, висящи въпроси, много работа ни предстои и е, в края на нашите дебати е, под, при това изслушване е интересно да чуем и е, становището на Европейската комисия, защото, както знаем, тя отговаря за е, и тези преговори. Тя води конкретните преговори, а те са най-важни днес, а именно как да да, да извлече максимална полза за Европейския съюз и в крайна сметка да сме печеливши от тези преговори. Благодаря отново на ораторите. Сега минаваме към следващата част от дискусията ни. Ще дам сега думата, ще предам председателството на колегата Бент Ланге. Имате думата. Благодаря, господин Бузек, че ми е, предавате председателството на втория панел. Сега стигаме до сърцевината на самото споразумение за е, транслатическо споразумение за инвестиции и търговия, а именно е, как то ще се отрази на малките и средни предприятия конкретно на промишления сектор. Както споменахме в самото начало, ТИТИП би трябвало да е, трябва да се възползва от реиндустриализацията на Европейския съюз. Е, когато говорим за... Е, представени са три промишлени отрасъла. Първият е господин Еберхарт от Корпоративна европейска обсерватория. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дател. Благодаря за поканата. Благодаря за поканата. Бих искала да се съсредоча върху един конкретен аспект, не върху малките и средни предприятия, от риска от включване на механизма за решаване на спорове между инвеститори и а, държави ISDS. Съвсем накратко ще ви обясня, въпреки че съм сигурна, че не е необходимо, какво означава този механизъм. Ще ви дам пример за няколко такива спора в енергийния сектор, спорове възникнали в миналото или които в момента текат. Ще отговоря на въпроса какво ще се случи, ако в енергийния сектор се включи този механизъм. И разбира се, ще се спра на дневния ред, предвидено от Европейската комисия, защото, както знаете, Европейската комисия твърди, че тя а, се е справила с всички проблеми, които повдига този механизъм. Какво означава механизъм за решаване на спорове между инвеститори и държави? Това означава инвеститорите в основни линии компании директно да съдят дадена държава извън нейната правна система, да я изправят пред частен арбитражен съд – като целта на исканията могат да бъдат най-различни. Например, решение на парламента на същата държава, на изпълнителната власт на тази държава или някакво съдебно решение. Основата на това производство е свързана с договорите за инвестиции. Инвеститорите могат да възразяват, когато смятат, че техните права на собствеността са били нарушени. Както виждате тук, има рязко увеличаване на тези спорове от 90-те години насам и по-специално от началото на века. На тази графика виждате колко неимоверно са нараснали тези случаи. В края на 2014 година Знаем, че има 600 подебни съдебни производства срещу държави, а тези спорове може би са повече, защото някои е, държави дори не знаят, че са били подведени под съдебна отговорност. Инвеститорите днес използват тази система е, и не е ясно как арбитражните съдилища тълкуват въпросните правни норми. Членовете на Европейския съюз също могат да бъдат обект на подобни жалби. Виждате тук на тази графика и виждате как броят на тези жалби е нараснал. Червената линия е срещу инвеститори от САЩ, но виждате, че там няма чак толкова съдебни спорове. Инвеститорите от САЩ северната част съдят примерно федерални щати от южната част на страната. Това е за САЩ. Тук виждате следващата графика. Синята, синята, синято парче е свързано с електроенергията и всички случаи на съдебни спорове инвеститори държави. Тук са свързаните с петрола и гъста случаи. Това са жалби, подадени през 2014 година, т.е. не разполагаме с пълната картина, а с картината от миналата година. Електроенергийният сектор е от ключово значение в рамките на този механизъм за решаване на спорове. Този сектор е засегнат много повече от останалите. Сега нека ви представя няколко жалби, за които може би знаете. Колегата вече упомена един от тях. Може би знаете, че в момента има спор между шведската, една шведска компания, която съди Германия за 4,5 милиарда евро обещетения, защото Германия е изоставила ядрената електроенергия. Същата шведска компания срещу е, Германия беше завела и друга жалба, в която искаше 1,4 милиарда евро обещетения е, за това, че Германия е ограничила въглишна компания в Хамбург поради причини свързани с околната среда. В резултат на съдебния процес се стигна до занижаване на стандартите, свързани с околната среда. Друга жалба, канадска компания, съди собственото си правителство, канадското, на базата на нафта, заради предоставянето на данична обежище. Искат се стотици хиляди долари обещетение, защото провинцията Кебек е а, издава мораториум за разделянето на а, добиването и разпространението на енергия. Следващия случай е с клон на една мобилна компания, как, като тази компания, заедно с още една, съди Канада, защото чрез арбитражното решение се изисква от компаниите да инвестират в научната и развойна дейност. Може би това е от интерес за вашата комисия. Има решение по този съд, извинете, по този спор, спор в който е, се съди Аржентина от компания за милиарди долари за това, че е въвела таван на цените на газа по време на економическата криза. Това е просто примери, които да ви дадат представа за това, което се случва в момента по смисъла на същата тази система. И сега какво ще се случи, ако този механизъм бъде включен в трансатлантическото партньорство? Ще се получат именно този тип спорове, които ви цитирах преди малко. Съществува риск, ако можем да го наречем така, държави членки, Европейския съд да бъдат подведени под съдебна отговорност заради е, причини свързани с околната среда. Компании, електрокомпании могат да съдят държавите в рамките и на економическата криза, за това, че са предприели определени мерки. По примера на това, което се случи в Канада и в провинцията Кебек. Всички промени, въвеждани на енергийния пазар, могат да дадат начало на съдебно производство. Арбитражният съд може да наложи на държавите да плащат милиарди. Вече ви цитирах че искането за 4,7 милиарда евро от една от компаниите. И откъде ще дойдат тези пари, ако държавата бъде осъдена? От данакоплатеца, разбира се. Това ще доведе до замразяване на енергийната политика. Знаем, че дори в днешно време компаниите се възползват от тази система – Използват я не за да извлекат пари, а за да а, определят нивото на строгост на законодателството на дадена държава. Ако се включи този механизъм в трансатлантическото партньорство, е на лице риск от подобни спорове. А, не може да се каже, че има ползи от включването на този механизъм? Как ще помогне това на инвестициите? Да не говорим за а, производството на стоки, които да доведат до създаването на доброкачествени нови работни места. В доклада на Европейската комисия се споменава този механизъм, но в един кратък параграф. Вашата парламентарна комисия обаче трябва да отдели повече внимание на този механизъм. Вярно е, че тези рискове вече са на лице. Но това не означава, че ако го включим този механизъм в трансатлантическото партньорство, нещата няма да се влушат. Така се увеличава рискът Европейският съюз и европейските държави да бъдат подвеждани под съдебна отговорност. Ще се получи а, една а, тясна мрежа от а, компании в САЩ, които ще използват тази система много от а, а, тези компании вече го правят. Последният ми сайт, съвсем накратко за реформите. Зная, че в този парламент много често ви се казва страна на Европейската комисия, не се притеснявайте, ние държим всичко под контрол. Нека да ви кажа, че нищо не подлежи на контрол чрез този дневен ред. Риска да се подведе под съдебна отговорност Европейски съюз или държава членка е на лице. Не се ограничава риска от това нарушителите да продължават да го правят. По никакъв начин не се пречи на инвеститорите да въвеждат подобни жалби. Дали да приключа с някаква препоръка, питах се аз и си казах не, ще приключа с два въпроса. Два въпроса, на които вие да ми отговорите. Да отговорите на европейските граждани, на данакоплаците и на всички, които негодуват срещу трансатлантическото партньорство, защото негодованието е голямо. Бих искал да ви попитам, защо вие като законодатели ще дадете на инвеститорите толкова мощно оръжие да оспорват решения на парламентите, на правителствата и на съдилищата, което потенциално може да доведе до ущърп на данакоплаците? И накрая, защо искате да заобиколите нашата балансирана правна система и да я замените с паралелна частна система, която е независима и не осигурява достъп до правосъдие. Благодаря. Give... Благодаря ви. Сега да чум господин Марио Оховен, който е председател на Германската асоциация на малки и средни предприятия. Заповядайте. Sehr geehrter Herr Butzek. Уважаеми господин Буцек, господин Ланге и уважаеми членове на комисията, за мен е голяма радост и чест също времено като председател на най-голямото доброволно обединение, сдружение на малките и средни предприятия да представя техния интерес тук. Споразумението за свободна търговия с САЩ е, е, се обсъжда много оживено в обществ... сред обществеността в е, Германия и една от най-разгрешено обсъжданите теми в последните месеци в Германия. Съвсем ясно трябва да кажа, че именно за това е още по-важно да се включат и да се представят интереси на малки и средни предприятия при в преговорите по ТИТИП. Не става дума само за Германия. Средното предприятие, разбира се, е, е зад идеята за свободна търговия и за задълбочаване на търговските връзки между е, Европейския съюз и САЩ. Е, въпреки това обаче, е, както знаем, дявола е в подробностите, както обикновено. И трябва много критично да погледнем на въпроса какви са интересите на Европа и какви са интересите на САЩ е, които преследваме с това споразумение. Един от важните фактори за успех според нас е, е комуникацията, връзките с е, гражданите и с предприятията. Те всички се очудват, че толкова дълго се мълча в това отношение и изведнъж масирано избухнаха протести и критики в цяла Европа и те е, се влушават е, ежедневно. В Германия е, предприя... 40% е, от е, предприемачите знаят за това какво става, е, какво означава ТТИП, 60% тънат наведение. Е, разбира се, тук много се обсъжда е, ролята на комисията, бих искала да добавя тук нещо. Е, инициативата на обществеността, е, която за връзки с обществеността, която госпожа Малстрам лансира, заслужава нашето, нашето възхищение. Въпреки това, средните и малки предприятия са много критично настроени, защото и е важно, че има възможност да представя точно тяхното мнение тук. Е, е, клаузата за е, институцията за решаване на спорове между инвеститори и държави е всъщност една от най-оспорваните във връзка с ТИТИП. Е, смисъла на тази инстанция е, е разбираема, когато става дума за държави с е, по-изостанали правни системи. До сегашното прилагане обаче на тази, на тази идея е доста погрешно и опасно. Бомба за закъснител това, че тази тема се обсъжда в сред обществеността, въобще не е изненадваща. Е, има е, инвестиционни е, споразумения за инвестиции, които са подписани преди 50 години, които имат клауза за така вид арбитраж, например споразумението между Холандия и Индонезия от 68 години и никой не знае за това. Сегашната практика да, да, процедура или присъда в това отношение да се огласява само със съгласието на двете страни, според мен е не, недопустима и това е правосъдие в сянка един вид. И смятам, че не трябва да толерираме това една малка група, така крупни адвокати е, с международна репутация да е, лавират между едните и другите, при, да участват в изготвянето на споразумените и след това да, да представляват е, концерни, които подават жалба и се жалват за недобре съставено споразумение и търсят арбитраж. дами и господа, как е възможно един адвокат да се явява от двете страни? Тук не искам да преписвам на някого конфликт на интересите, но е, са ясни мотивите. Е, дори в е, Централноевропейското търговско споразумение е, такова нещо все още е възможно. Би трябвало наистина и в никой от тези споразумения не се предвижда така наречения карантинен срок. Още повече такива клаузи съществуват за решаване на спорове, в, за да защитат инвеститорите в недостатъчно достатъчно развитите страни срещу национализация или насилствено отнемане на имущество от страна на официалните власти. Но това не е, е в интерес нито на Европейския съюз, нито на САЩ. Накратко аз не виждам полза да има такава частна, недемократично избрана инстанция, институция, която да взема решение на тъмно а, в такъв един съд, нико, освен това, решението на, такъв, на подобна инстанция не, могат, не подлежат на обжалване, те не могат да бъдат оспорвани на по-висша инстанция. За щатните, да не говорим, че едно малко и средно предприятие не може да си позволи лукса да, да, да финансира едно такова е, е, дело. Е, това би го довело до, до е, фалит. А, а, сегашната е, е, известна е, адвокатска кантория, е, кантора е, е, Ален и Овари потвърждава това с едно проучване. Една такава, един такъв арбитраж, който трае близо 4 години, струва на двете страни близо 6,5 милиона евро. До сега само 600 600 хиляди са само за адвокати. тази е, арбитражна процедура е само един, един от недостатъците на е, ТТИП. Уважаеми дами и господа, ако е, помислим, че ще се възползват от това отбрани колеги, които, ще, които всъщност изработват за дадената държава документите, тук е, държавата може да се оплаква или крупен концерт, е, може да, да подаде жалба или крупен концерт, е, но те и, и двете страни опират до тази адвокатска кантора. Големите концерни вземат 6, 7, 8 милиона като джобни пари и могат да си позволят да плащат на цял отдел адвокатски адвокати и е, юридически съветници. А малкото и средно предприятие не може да си позволи дори милион. Ето защо това би го би предизвикало фалит защитата на потребителя е една високо чувствителна емоционална тема. Знаете всички, ние в Германия имаме следнието положение. Ако имате патент, би трябвало две години и половина да докажете, е, економическите му е, състоятелност, економическите му е, е, е приложимост. Американците веднага излизат на пазара със своят патент е, и това е наистина недопустимо. В Мога да ви дам и други примери от Германия, но и днес, от гледна точка на средните предприятия, трябва да кажа, че настроението е, сред е, е настроенията сред е, е, обществеността по отношение на ТИТИП е, са доста негативни. Би трябвало чрез една открита комуникация да се докаже и да бъдат успокоени хората, че високите стандарти в Европа няма да бъдат засегнати от едно такова споразумение. Е, изря... изравняването на исторически е, създадени стандарти е нещо много трудно и е, това се опитваме да постигнем сега с ТИТИП. Е, идеята е своевременно да се е, обменят е, разпоредби и норми, за да се е, приближат стандартите. Това на практика е неосъществимо. Е, в, е, говорим за едни е, спогоби, в които малките и средни предприятия и парламентаристите не са представени. Е, е, ето, не трябва да се изключва национални, на националните парламенти. обикновено е, е, знаем, че преговорите почиват върху компромис. Е, в този смисъл политиката е, за регулиране не е така дребно темие и е, трябва много добре да се обмисли, изпипа от всякъде. Е, всички интереси би трябвало да бъдат чути, всички гледни точки да бъдат изслушани. в например, плакети, които се произвеждат в САЩ, те, е, там няма държавен стандарт за тях. Те на практиката са се наложили. Е, как ще изравним тогава тези стандарти? Е, у нас една от опасностите на ТТИП е именно едностранна хармонизация и признаване на стандарти. И пак е, казвам, е, заключението ми е средното, е, средните предприятия, малките и средни предприятия в Германия стоят за това споразумение, но трябва да бъдат решени тези няколко проблема. Много вероятно е при всички тези изисквания ТИТИП да се окаже в задънена улица, малките и средни предприятия да се окажат незащитени и взето защо нашия глас трябва да се чуе тук в Брюксел. Говорих с представител с, с бордовете на множество предприятия от нашите мащаби и те всички са на мнение, че трябва да бъде чуто много внимателно мнението и не трябва да се подценява позицията на малките и средни предприятия. Благодаря. Сега давам думата на Владислав Новак от е, е, представител на химическата индустрия на Чехия. Той е, е управител на асоциация и е член на Сивик. Имате думата. Oh, oh, yeah. As you said. Last but not least, thank you very much. Uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Господин Бузе, господин Ланге, благодаря ви в азбучен ред. Благодаря ви за любезната покана. За мен наистина е чест да съм тук с вас. I, I would like to start with the Uh, uh, some geopolitical uh, dimension of the Бих искал да започна с геополитическото измерение на трансатлантическото партньорство, преди да цитирам някои важни цифри. Важно е да спомена и това, което се случва в моята държава, в Чехия, Бих искал да посоча, че тук не става въпрос само за конкурентоспособността на Европа спрямо а, останалата част от света. Тук а, под залог е конкурентоспособността на отделните държави и конкуренцията между тях. От дълги години като че ли САЩ, Канада и държавите отвъд Атлантика са снабдени с повече кораж. Политическите системи в, от двете страни на Атлантика са идентични. Това са демокрации, които са ориентирани към бизнеса. Има разлика обаче в приемането на принципа за предпазливост Социалната система в Европейския съюз също е различна. Енергийните ресурси също са важна тема. Тех, тяхната цена се колебае и е нестабилна. И от двете страни на Атлантика се търси по-равнопоставящо е, двата партньора споразумение. Няколко цифри. САЩ и ЕСА заедно създават около 60% от световния брутен вътрешен продукт, 33% от търговския оборот, 42% от е, оборота на услугите в света, което е около 1 заето за 1 милиард човека. Няколко цифри за химическата индустрия. Европейския съюз изнася за САЩ много химически продукти. Износа достига 26 милиарда евро. А вноса от САЩ създава около 20 милиарда евро. Разликата, т.е. излишъка, е около 6 милиарда евро годишно. Това също говори за значението на съвместния ни бизнес. Говори също така и за добрите ни отношения. Премахвайки митата и въвеждайки единно етикетиране и хармонизирайки стандартите и регулаторната рамка, ще доведе до 1,5 милиарда евро печалби годишно, което показва, че това партньорство си заслужава. Бих искал да се върна на някои теми, които вече бяха споменати от колегите, които се изказаха преди мен. Първо, значението на регулаторната рамка. Регулаторните рамки в САЩ и Европейския съюз са различни и в този контекст говорим за взаимно признаване на различните регулаторни стандарти. Това в химическата промишленост е почти невъзможно. Трябва да се направи оценка, за да се избегне дублирането на регулаторните рамки, за да може да се постигнат економии от основно значение за всички нас в химическата промишленост е да има достатъчно запаси за всички държави членки, подчертавам за всички държави членки, за да не се стига до по-малка конкурентоспособност на държавите членки. Някои от нашите членове изисква да бъде въведен преходен период – това е напълно основателно. Относно суровините, в селското стопанство е важно да се развие европейска биоиндустрия. И накрая бих искал да се спра на горещата тема механизма за решаване на спорове между държави и инвеститори. Преди малко колежката а, Еберхард го представи. Смятам, че това е по-скоро политически аспект. Нека се спрем на следното. Какво ще се случи, ако Чехия и Чешката асоциация пострадат? Всички ние работим по въпросите за прозрачността. И желаем да повишим осведомеността за трансатлантическото партньорство. Това партньорство все още се представя в лоша светлина от някои хора – то може да доведе до създаването на нови работни места и до растеж. Нашето Министерство на индустрията в Чехия направи оценка на въздействието и каза, че то е важна част от трансатлантическото партньорство. Оценката на въздействие се отнасяше до всички бранчове, включително и до химическата промишленост. В момента се очакват резултатите от оценката на въздействието. Очакваме ги след около 2-3 месеца. Нашата асоциация започна вътрешна оценка на трансатлантическото партньорство. Допитахме се до нашите а, партньори, които по-настоящен са 140. по-голямата част от тях подкрепят трансатлантическото партньорство, някои от тях изразяват резерви и те са свързани основно с свободния достъп до енергийните ресурси. Това е краягален камък, за да може да се запази конкурентоспособността на всички държави членки в Европейския съюз без изключение. Знаем, че трансатлантическото партньорство подлежи на промени и на преговори. Очакваме по-голяма прозрачност при провеждането на тези преговори. Очакваме по-голяма прозрачност, която да се изразява в предоставянето на повече информация за въпросното партньорство. Бих могъл да обобщя мнението на химическата индустрия – последният начин. Химическата индустрия в Чехия и съседните държави подкрепя изготвянето на балансирано партньорство при положение, че главата за енергетиката и ресурсите бъде достатъчно балансирана. Като цяло Чехия подкрепя подхода на чешката химическа индустрия. Разбира се, има известна несигурност дори сред нашите членове, по-специално в сектора на рафинериите. Не ли си иска да мислим за евентуалното небалансирано споразумение, до което би могло да се стигне? Не трябва да се стига до намаляването на конкурентоспособността на някои компании. Упоменахме положението на малките и средни предприятия, които са в добра позиция, поне у нас, в нашата държава. Те понасят бремето на законодателството за химическата промишленост – така че смятаме, че трансатлантическото партньорство може да им помогне, ако е добре балансирано, да отидат и отвъд нашите граници. Та общото заключение, което се налага е, че ние а, подкрепяме идеята за трансатлантическо партньорство при положение, че някои от нашите страхове бъдат разсеяни. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Сега давам думата за въпроси. Господин съпредседател, имате ли въпроси? Да. Бих искал да попитам госпожа Еберхарт нещо във връзка с механизма за решаване на спорове. Механизма е изключително важен и бих искал да попитам каква е според вас альтернативата. Да кажем, че вие не сте съгласни. А, но какво предлагате? Механизъм за решаване на спорове между правителства? Така ли? Въпрос към господин Оховен. Вие говорите за индустрията и за малките и средните предприятия. Коя част от нашата економика е най-чувствителна на тема трансатлантическо партньорство? Бих искал да чуя гледната ви точка, тъй като вие представлявате малките и средни предприятия на една голяма държава. Кои са другите две или три деликатни теми, без значение дали са положителни или отрицателни за малките и средни предприятия? Защото е необходимо да знаем как да се погрижим за малките и средни предприятия в Европа по време на преговорите. И въпрос към господин Новак. Вие представлявате химическата индустрия. Много говорихме за цената на горивата и така нататък. Но сега възниква проблем с РИЧ и с защитата на околната среда? Как да стигнем до споразумение с Америка? Виждате ли някаква възможност да се стигне до споразумение ам, при положение, че запазим високите стандарти имаме в а, химическата а, област? Ам, ние бихме искали нашите стандарти да останат на същото ниво. Благодаря и аз искам да задам въпрос на господин Оховен. В доклада си предлагам специална глава за малките и средни предприятия. Предлагам да се подобрят възможностите за малките и средни предприятия. Бих искал да попитам. Има ли нещо конкретно, което бихте искали да включа в тази глава? Сега ще дадем думата на останалите колеги. Имаме седем оратора, които поискаха думата. Заповядайте. Е, Благодаря, господа председатели. Благодаря и за всички, които се изказаха. Всичко това може да бъде много от полза в нашата работа. На господин Оховен е, изказаното беше много интересно за мен. Е, рядко имаме възможност да изслушваме представител на малките и средни предприятия да говори по този начин. Бизнес е, Европ е, би трябвало също да представлява тези предприятия, но обикновенно е, позициите, които се изказват от тази организация са доста различни от вашата позиция в защита на средните и малки предприятия, които представляват голяма степен европейската промишленост. И СДС знаете, че има предвиден в сета, означава ли това, че ще бъде qui ont été utilisés par euh, la Commission européenne pour évaluer les механизма за решаване на спор дали ще бъде включен в ТТИП. Днес наблюдаваме свръх оценяване на а, това. Има предприятия, които печелят, има и губещи предприятия и това оказва влияние върху вътрешния пазар. Тези, които а, е, са в най-уязвима позиция, са тези, които изнасят а, на територията на Съюза. Така че а, бихте ли допълнили информацията в тази сфера? По отношение на химията и а, химически отрасъл и РИЧ, а, дали ще се атакува процеса РИЧ, защото това създава проблеми. Благодаря. Хиблер. Благодаря. Първо благодаря на референтите за добрите презентации. аз искам да се възползваме от е, възможности, които предлага едно споразумение за свободна търговия, е, преимуществата за големи, има и рискове, разбира се. Е, говорихме за това, че парламента си е дал становището, очертали сме червените линии, които не трябва да бъдат преминати. Бих искам да кажа нещо във връзка с механизма за решаване на спорове и клаузата за арбитраж. Аз работих като адвокат близо 10 години в едно голямо международна корпорация и съм присъствал и съм участвал в такива процедури по арбитраж. Те са много, точат се дълго, струват страшно много пари и от моя опит смятам, че ние по отношение на САЩ не се нуждаем от такъв вид арбитраж. Нашия колега, колегата, който говори на тази тема, много добре формулира нещата. Има конкретен случай, в който имаше смисъл такава такъв арбитраж. Има случаи. Споменахте, че има такива. Бихте ли дали е, пример от вашата, отгледна гледна точка на, на е, малките и средни предприятия? Какво очаквате от е, това споразумение? много от моите избиратели ме питат защо ни е нужно това споразумение. Но нека да видим какво очаквате наистина. Много е, смятаме, че е, ще има е, добавена стойност от него. Тарифните, не тарифни преговори, какви смятате, че ще са очакванията на малките и средни предприятия от това, това споразумение? Това ще даде възможност да го на светлина. Благодаря ви, господин председател. Ще отговоря на първите два въпроса, свързани с механизма за решаване на спорове. Аз а, вярвам, че не трябва да се заобикаля а, нашата добра съдебна система и да се създава альтернативна частна система. Нещо, което вие казахте, което аз подкрепям. Аз а, не знам а, всички подробности около досието за малките и средни предприятия. Та бих искал да попитам ако Аржентина беше решила да ограничи цената на газа на компания, която действа на нейния пазар, но която действа и на пазара на нейната си държава, ако Аржентина беше предприела тази мерка само за тази компания, тази мерка ще да бъде дискриминаторна. Може ли да се вярва на аржентинската съдебна система по начина по който вярваме на северноамериканската съдебна система? Не искам да кажа, че има някакъв проблем с съдебната система в Аржентина, просто задавам въпрос. Механизма за решаване на спорове може пък и да има известна полза от него – защото може да се окаже добър инструмент за държави, в които няма правова а, държава. Но съм съгласен, че у нас такова нещо не ни трябва чак толкова. Знам, че нещата съвсем не са съвършени по-настоящем. И дори да са съвършени формално, това не означава, че този механизъм ще бъде легитим легитимен. Това е извън съдебен начин за решаване на спор. Съвършенството е едно, легитимността е нещо съвсем друго. На мен лично не ми харесва този механизъм. Но по начина по който този механизъм функционира сега в сета, е добър. Начинът му на действие много се подобри. Но ще обсъдим това на чаш кафе. Вие казахте, че не е възможно да се избира по този начин благоприятна правна система и сте напълно права. Председателят, моля въпросът. Да, въпросът ми е. Може ли да тестваме тази система и към малките и средни предприятия? Защо пък не? Това би било груба грешка. Отказа от правосъдие и 18 месеца за решаването на а, спора. Ако може да премахнем това, тогава нека да не въвеждаме този механизъм. Следващия оратор. Аз бих искал да изразя своето недоволство. Ние като законодатели се нуждаем от балансирани становища. Те трябва да ни помогнат да решим по кой път да поемем. Аз тук изслушах някакви идеологични становища против трансатлантическото партньорство и против механизма за защита на инвеститори. Редица колеги напуснаха изслушването, защото то се оказа доста лишено от към предоставяне на нова информация. Да, това е двойно оръжие, защото механи... Е, малките и средни предприятия ще могат да се възползват от нещо. САЩ са силни по е, дадена причина и тя си има своята опака страна. Въпросът ми е какъв вид защита на инвеститорите желаете вие? Какво смятате, че може да се подобри в тази а, е, система? Не трябва просто да слушаме хора, които ни казват как а, е, тази система е лоша и света ще се разпадне, ако я въведем. А, липсва ни информация, нова информация. Прекалено идеологически стана дебата. Ние правим политиката, така че моля а, е, за малко повече информация. Um, auch wenn ich gleich in anderen Ausschuss muss, aber ich... Uh Изключи се микрофона. Да. Наистина е, разочарован съм, че е, е, в една комисия за индустрия по въпроси на индустрията се засягат 80% от проблемите. А... И бих искал да поставя следния въпрос. Ако с Индия, с Китай е, продължим да работим по въпросите с стандартите и промишлените стандарти, Европа ще изостане, защото кой ще залага бъдещите стандарти, ако не се разшири вътрешния пазар, европейския бъдеще? ако нима Европейския съюз не стана силен благодарение на вътрешния, на общия пазар тези е, е, арбитражни съди, всъщност арбитражни съдилища са е, нещо, което нашите предприемачи поискаха. И сега, ако подпишем с китайците едно такова споразумение и те е, ако те настояват за такъв арбитраж, смятате ли, че ако няма такава клауза за арбитраж, смятате ли, че някой германски инвеститор ще инвестира в Китай или Индия? Аз лично е, в, е, от моя район чувам е, съвсем различни послания относно такъв механизъм за решаване на спорове. Благодаря ви. Благодаря на всички оратори. Да, понякога а, хората говорят чисто идеологически, защото не разбират а, фактите, които им се представят. В случая това въжи за енергийния въпрос. А, това е тясно свързано с Комисията по енергетика и със сигурност ще има глава енергетика в трансатлантическото партньорство. Затова смятам, че изслушахме изключително полезни презентации. Бих искала да задам въпрос. Би било добре да чуем вашето мнение за регулаторното сътрудничество. Регулаторното сътрудничество се развива и в индустриалния сектор. Много въпроси възникват в това отношение. За това бих искал да чуя вашето мнение за него. За малките и средни предприятия. Аз идвам от избирателен район, който има търговски излишък. Много компании търгуват с САЩ. И там има схващане, че ще имат много положителни последствия от трансатлантическото партньорство, но това не въжи за малките и средни предприятия, тъй като те не познават добре държавните и федерални правила в САЩ. Въпросът ми е какво да впишем ние в главата за малките и средни предприятия. Какво да разпишем там, за да се подобри достъпа на малките и средни предприятия. И накрая, за химическата индустрия работих по регламента за химическите продукти в продължение на години. Каква е разликата между РИЧ и европейския модел, който постепенно се възприема и в други държави, като Китай, Корея и така нататък? Виждаме, че този модел се превръща в международен. Така каква е разликата между РИЧ и законодателния акт ТОСКА в Америка? Как бихме могли да имаме по-голяма хармонизация в химическата индустрия и как може да ни помогне трансатлантическото партньорство. Госпожа Грифин. Благодаря, господин председател. Благодаря на първите двама оратори. Смятам, че е, презентациите почиваха на факти, доказателства, съвсем не бяха идеологически или политически ориентирани. За това ви благодаря. Въпросът ми е. Как бихме могли да гарантираме ползи за малките и средни предприятия, и за микропредприятията. Как бихме могли да защитим стандартите, не само за стоките, но и стандартите за хората, които работят на трудовия пазар? В главата за енергетиката, както и вие самата казахте, както и в главата за малки и средни предприятия, можем да впишем нещо в този дух. Благодаря, господин Сононато е последният оратор. Грация, президенте. Ми съм по Господин председател, благодаря ви. Е, всъщност поисках е, думата току-що. Е, много бяха полезни и тези изложения, които чухме и трябва да вземем предвид много от това, което се каза, изготвяйки становище, е, по тази тема в нашата комисия и изобщо парламента. Когато а, е, говорим за тип, трябва да посочим е, какво ще се промени, а не да говорим за а, взаимоотношенията, които поддържаме с, САЩ. САЩ са голям производител, изнасят продукцията си в Европа. Европа също е значителен пазар и производител, който изнася включително и в САЩ своята продукция. Това са неща, които действат от доста време и наистина, когато нещо е незадоволително, как се подобрява то по пътя на преговорите, и такива са именно преговорите за трансатлантическото партньорство. А когато говорим за шистов газ, трябва ли да произвеждаме, да добиваме такъв газ по пътя на това споразумение? Не, разбира се. А за средните и малки предприятия би било добре да има общ единен стандарт а, за износ на продукцията на този голям пазар. Добре е да се диверсифицира пазара за тези предприятия има дискусия по механизма за решаване на споровете, но тази дискусия трябва да бъде конкретизиран. И така за още една минута. Благодаря, господин председател. Една минута наистина. Е, моля да ме извините за това, че не изслушах вашите презентации, но това, което представлява интерес за мен, е, са индустриалните измерения около това споразумение. Има дисбаланс в Европа е, на европейската територия. Така че моят въпрос във вашите организации или сектори, как оценявате това дали ТТИП ще въведе статукво по това разпределение и е, дали ще влуши неравнопоставеността или ще подобри ситуацията. Благодаря. Сега ще дам отново на ораторите думата за 3 минути. Да, доста ще е трудничко. Каква е альтернативата на арбитражния механизъм? Аз ви попитам, господин Бусе, какъв е проблема? Съвсем сериозно е, имам предвид. Кой, е, кой инвеститор е изритен от е, някой американски съд? Имате ли някаква информация, че има системни, е, е, че има е, е, предразсъдък към или предпочитание към американските инвеститори и какво ще кажете за Европейския съд за правата на човека? Това е съд, който вече решава е, спорове между инвеститори и държави как иначе инвеститорите могат да, да се доберат до чай, частно е, на осигуряване, ако не са доволни от договор с е, държавата, е, която не предоставя е, възможност за такъв е, е, арбитраж. Това е също като е, международен договор, който дава достъп до такъв вид арбитраж за незнаен брой инвеститори. Определено има е, възможности, альтернативи, така че аз не виждам проблем поначало конкретен въпрос дали е, АСДС е включено в е, споразумението между Канада и ЕС е, автоматично и автоматично да бъде копипействано за ТИТИП. Отгоре ми не. По тео, теоретично такова клауза може да е включена в споразумението с Канада, но не в ТИТИП, защото американски компании с клондове в Канада, които успяват да инвестират е, да организират своите инвестиции е, съответно, биха могли е, посредством на клауса в това споразумение също да водят дела и спорове. СИТА, споразумението между Канада и е, Европейския съюз, почива върху е, програмата, каквато е знаем на Европейския съюз. Въпросът за това дали е, е, имаме доверие на е, други е, трети е, съдебни системи е, е, знаем добре, че никъде е, законовата държава не е абсолютно е, перфектна, но аз се съмнявам, че механизма за решаване спорове може да даде отговор на тези проблеми, защото нека да погледнем тук е, се нарушават е, е, основни принципи на правовата държава, именно принципа на равно, равно, поставеност при достъп до правосъдие, тук се дискриминира срещу някой. И второ, нарушава се принципа на съдебната независимост, защото това не са независими съдии, които решават, а това са арбит арбитра... арбитриращи, които го правят за пари, за печалба. Е, тук е, е, мисля, че не мисля, че това е отговор на проблеми с несъвършени правни на държави с несъвършени правни системи. Ако има такива проблеми, трябва те да се решават в нормални, обичайните съдилища, а не с чрез частна система за арбитраж. Благодаря, че попитахте ме за предимствата на ТИТИП. Казах, че ще има облегчение при нетарифните преговори и нетарифната търговия. При сертифициране, достъп, обаче ще има доста, все още има много затруднения при трансатлантическите отношения обаче е, сега тарифата 0,4% е, е, е митническата ставка за момента и както казах, един немски институт в, направи проучване, в резултат на което до ще се отворят работни места по този начин. 50 и, е, от 75 до 85 е, е, хиляди работни места допълнително чрез отваряне на пазара. Какви са обаче недостатъците? Технологични, новаторски продукти и с ТТИП и без ТТИП е, ще пробият в е, световен мащаб и ще се търсят. Е, за някои продукти, например в аграрния сектор, ще се появи много повече конкуренция. Тук трябва да е ясно предварително, че призива към нови сумвести, ново субвенциониране ще се чуе когато е, говорихме с вице-канцлера е, е Зигмар Габриел, е, попитахме е, кое право ще въжи, е, е кое, е, кой продукт ще се предпочита, американски или германския, е, коя царевица, германската или, е, е, или е, германската, кой стейк ще се предпочита. Е, попитахме същия въпроси е, на. Е, е, министъра на земеделието, е, вие е, плащате, е, субсидирате германското земеделие, за да се отглежда по-малко добитък. Каква, къде е опасността от изравняване на стандарти? На този въпрос мога да кажа, някои бюрократични пречки не биха могли да бъдат отстранени от днес за утре. Например, в електротехниката в, е, е, в в е, САЩ например, в е, е, лабораториите е, в САЩ няма държавни централни предписания, просто всичко почива върху практиката. Тук крие голямата опасност на ТИТИП. От една страна хармонизация и признаване на, взаимно признаване на стандарти. Аз съм запознат с... Аз мога да дам много примери за отрицателен ефект ефект от е, е, арбитраж. Е, можем да влезем в омагиосен кръг с подобни, подобни дела и спорове. Един от примерите в Германия е има такива и се запознат с него. Има също доста съмнителни е, е дела е, и спорове. Филип Мориц, е, Австралия, е, е, във връзка с. Е, пакетите, може да се стигне до принципа за търсене, шопинг за най-изгодния договор. един е, от е, вестник Хандelsblad, който е един от най-значимите економически е, е, издания, е, каза, че Европа трябва да бъде предупредена. Сега, дали това е субективно или обективно, не мога да кажа, но е, звучи, звучи е, гротескно е, две е, е, организации, ако щете ли, САЩ и Европейски съюз, които имат най-напредничавите, най-развитите правни системи, да опират до частен арбитра, арбитър. Мисля, че това би му се оказало фатално за съдбата на ТИТИП, в крайна сметка. Сега господин Новак. Няколко въпроса за е, регламента РИЧ и връзката и отношението към е, малките и средни предприятия. Едно изречение само. Е, положението не е добро ние е, проведахме собствено разследване в нашата страна и установихме, че около 60% от малките и средни дружества ще е, спрат е, работа, ще прекратят своите производство или каквото ще да е, когато дойде, настъпи третия период за регистрация по РИЧа. Това е след 3 години. Има 89 000 малки средни предприятия в Европа и 96 от процента от тях са малки и средни. Тоест, тези е, предприятия са най-застрашени. А, колкото до РИЧ и положението с ТИТИП, не зная на практика не САЩ са тези, които създават проблемите, по-скоро Европейския съюз. Европейски съюз казва, РИЧ е, е нещо фиксирано, заковано и не може да се предоговаря. Не може да се отваря темата РИЧ. Това е нещо като Библия. Не бихме искали да отваряме тази котия на Пандора отново. Още един пример е, във връзка с е, регламента РИЧ. Спомняте си, имаше доклад на комисията по е, РИЧ, е, мисля, че от преди три години, преглед е, на РИЧ, РИЧ ревю се наричаше. Е, там се казваше е, прозрачността, е, знанията за химикалите и, и възприятията на обществеността е, това са ползите. Иначе е, увеличаване на конкурентоспособността в никакъв случай. Това е пример за плюсовете и минусите на е, този регламент. Сега ще приключа с, с едно така много положително изречение. Е, чух гласове, които е, искат да чуят нещо окоръжително за ТТИП. Аз като е, чешки и европейски граждани трябва да кажа, че ТТИП е уникален и може би последния шанс, последната възможност да да се Европа да, да, да остане на гребене на вълната, да, не, е, е, да се избегне е, спада в конкурентоспособността и да се запазят и отворят възможности за работни места и растеж. Сега ще дам думата на комисията за едно ясно послание, две минути най-много. Комисията има думата за заключителни слова. Благодаря. Да, много неща се чуха днес след обед. Само два коментара. Първо по енергетиката. Чухме във връзка с енергетиката, че енергийната сигурност означава достъп до ресурси и че ТИТИП не може да реши проблема ни с енергийната сигурност. Разбира се, ТИТИП няма и такава е, претенция да решава проблемите с енергийната сигурност. Той може да допринесе, е, както се каза, е, за да се реши така по един цялостен начин проблема с енергийната сигурност на Европейския съюз. Но много други мерки трябва да се предвидат някои от тях е, ще бъдат обявени утре, когато комисията ще е, приеме пакета си за енергийния съюз, който разбирам още утре ще бъде представен в вашия парламент. Е, чухме по темата енергетика и друго. Опитвайки се да подобрим достъпа си до ресурси, бихме могли да заменим една зависимост с друга. Е, зависимост от източния съсед с е, зависимост от е, САЩ и че би трябвало по-скоро да е, използваме, да тръгнем по линия декарбонизация на економиката. Но двете неща не са взаимно изключващи се. Би трябвало да вървим към декарбонизиране на економиката ни, разбира се, и това е е един от основните е, така стълбове на пакета за енергийния съюз, но разбира се, е, е, по-голяма диверсификация е неизбежна, когато става дума за изкопаеми, за твърди горива, ние трябва да диверсифицираме по-добре и ТТИП може да ни помогне и в това отношение. Чухме също, че цените, цената е по-висока в Азия е, и свободния достъп чрез ТТИП до е, е, американски енергийни ресурси няма да е непременно полезен за Европа, защото цените в Азия са по-низки. Амбицията на търговското споразумение е да постави рамка и да даде възможност на операторите да се възползват от нея. Така че е, разпоредбите, които ще включим, клаузите в ТТИП, ще са полезни за операторите, в смисъл, че цените, стига цените да са достатъчно привлекателни, но цените се променят бързо. Видяхме напоследък, е, бяхме свидетели на високи цени в Азия, но ето картината е, се променя цените е, дистанцията в цените е, между е, Азия и Европа е, се скъсява непрекъснато, което прави износа от ЕС към, от ЕС към САЩ привлекателен. Това е по енергетиката. За химическата индустрия. Винаги сме казвали, че не искаме да обсъждаме нивото на защита, което е, предоставя регламента РИЧ. Ние водим тези преговори с САЩ в рамките на нашия регламент РИЧ. Целта на преговорите е не да е, се стигне до пълна конвергенция, защото двете системи са много различни. Опитаме се да видим в рамките на двете системи как бихме могли да подобрим сътрудничеството, взаимодействието между регулаторните е, агенции. Това е целта на преговорите, е, когато става дума за РИЧ. Много се говори за арбитражния механизъм за решаване на спорове. Само да повторя позицията на комисията. Първо да припомня, че в момента по този въпрос не се водят преговори в е, контекста на ТИТИП новия подход към защита на инвестициите и е, този механизъм е, трябва да отговаря напълно на интересите на комисията и това е ангажимент поет пред парламента. Това е основна цел на преговорите по ТИТИП. Знаете, че проведахме консултации за защита на инвестициите, публикувахме резултатите от тези е, отворени, открити консултации и възоснова на получените отговори сме набелязали четири области, където трябва да се работи допълнително. Първо, защита на правото за, за регулиране, установяване и функциониране на е, арбитражни съдилища, връзките между е, с националните съдебни системи и е, механизма за спорове. Това, което е, ще правим сега е да консултираме допълнително заинтересовани страни, държави членки, парламентите и Европейския парламент по тези две е, по тези два въпроса, дискусията по защита на инвестициите и механизма за решаване на спорове, за да може е, комисията да, разработи конкретни предложения е, за преговорите по ТИТИ преди лятото. И накрая нещо, което е много важно за нас, ако ни позволите е, няколко думи за малките и средни предприятия. Знаете, че те са 99% от компаниите в ЕС и в САЩ Понякога е, е, нашето усещане, че те не участват достатъчно в износа, но не е вярно това. 81% от износителите, от е, компаниите, които изнасят от Европейския съюз, са малки и средни. Става дума за 600 хиляди компании, а техния износ представлява близо една трета от цяло, целият износ от Европейския съюз. Значи Значимо е тяхната роля и трябва да им помагаме да участват още по-добре в е, международната търговия и трансатлантическа търговия. Ето защо е, и радвам се, че споменахте идеята да се посвети една отделна глава на тях. Е, това е идея, която поддържа и Европейската, има и Европейската комисия, именно да се е, отдели грава, отделна глава е, за малките и средни предприятия, за да се е, свържат някакси, това да е едно свързващо звено между всички разпоредби в е, ТИТИП. Чрез тази глава и механизма, който тя ще предостави, ще бъде по-лесно всички тези елементи да бъдат свързани и да се възползват малки и средни предприятия от различни разпоредби. Например, ако има комитет, комисия по въпросите на малки и средни предприятия. Това ви е помогнало. И което е важно, първата стъпка за малките и средни предприятия е да получат информация за това какви са, каква е пазарната конюнктура. Ние настояваме е, в е, тези преговори нашите и американските предприятия да имат достъп до информация за условията в съответните пазари и това е нещо, по което сме много настойчиви е, в преговорите с нашите партньори от САЩ, Извинявайте, че близо 8 години говорих, но това е много важно и за комисията да е познат, да е известен нашия подход. Благодаря ви за изключително интересните презентации. Със сигурност ще вземем предвид всичко казано от вас при изготвянето на резолюцията през месец май. Ако позволите съвсем на края на нашата дискусия, бих искал да кажа, че дискусията беше изключително важна. Както виждате, не можахме да отговорим на всички въпроси, но дискусията ще продължи, защото тя е важна за всеки, всяка една парламентарна комисия. А, енергетиката, информационните и комуникационни технологии, малките и средни предприятия, хармонизация на стандартите, на техническите стандарти и така нататък са все важни въпроси за нас. Те са важни за економиката на Европейския съюз. Ние обаче трябва да обсъдим тези въпроси в подробности. Трябва да наблегнем и на идеологията. Може би е, въпроси от идеологическо естество са важни за нашите граждани. Затова трябва да се започне дискусия в държавите членки. Но от моя гледна точка, окончателната версия на споразумението трябва да вземе предвид становището на Европейския парламент, защото в крайна сметка ние ще гласуваме за това споразумение. В противен случай, нашето становище, нашето мнение няма да бъде зачетено ние участваме заедно с съвета и Европейската комисия в преговорите. И е жалко да се стигне до провал, защото предимствата от това споразумение могат да бъдат много за Европа. Затова всички трябва да се изслушваме, да се вслушаме и в това, което има да каже обществото, което има да кажат малките и средни предприятия. Всичко това е много важно за нас защото в крайна сметка ще вземем политическо решение. Благодаря. С това приключваме изслушването.